guten Tag. Heute gab es drei Schläge. Добър ден, днес е, ударих три пъти. Е, скъпи колеги, започвам отново разискванията в нашата комисия по бюджетен контрол. Добре дошли. Разполагате с дневния ред. Не ми е известно да има изменения. Втората точка в дневния ред са съобщенията на председателя. В документа Конт News знаете какви, каква е езиковата комбинация. Както винаги, срещата се излъчва по интернет и ще са ви необходими картите за електронно гласуване. Ако някой не си носи картата, ще помоля да направи така, че да се здобие с нея. Минаваме на трета точка от дневния ред. Трябва да гласуваме още веднъж по отложеното освобождаване от отговорност на е, Европейския съвет. А, и не стиска да каже нещо. Си. Sí, querida presidenta, muchas gracias. Era simplemente para plantear, no sé si tiene que ver con la agenda o... Точка След като гласуваме вашето становище на АВКО за агенциите, исках да ви предложа да се подсили становището на КОНТ и пете изменения, които ще бъдат представени на АВКО. И затова си мисля дали координаторите – ще съгласят. Аз всъщност няма да има заседание на координаторите. Дали могат тези пет изменения да бъдат внесени от вашия доклад, да ги подпишем и да ги изпратим към доклада на АВКО и всички координатори на КОН да ги подпишат, за да се подсили вашето становище и становището на координаторите, така да получи повече видимост. Е, извинявайте, че чак сега го казвам. Знам, че понеделник е малко късно. Съвсем накратко. Искам да кажа, че идеята е добра. Нашата позиция ще стане по-ясна. И аз подкрепям позицията на госпожа Мая. Добре, ако няма възражения, ще включим това становище е, в дневния ред е, и ще гласуваме фунтрално. Утре в Авко е крайния срок за внасяне на измененията. Така че имаме едно изменение към дневния ред, становището а, а, за доклада на АВКО. Ще го запиша, за да фигурира формално в дневния ред точка 8а, а, за да можем да я гласуваме. Добре, значи ще процедираме по този начин. Преминаваме към гласуването освобождаване на съвета. Докладче е колегата Чернецки. Иска ли той думата? Е, мадам, thank you much indeed. No, thanks. Благодаря. Благодаря ви много. Всичко явно е ясно. Да, аз съм винаги съвсем конкретен. Добре, добре това да се знае. ще Добре, гласуваме сега. Изменение 3 е, няма да се гласува. Изменение 4 също. Е, така че ще гласуваме по цялата е, резолюция. Искам да ви помоля да гласувате електронно. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Малко съм объркана,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 Прията. Благодаря ви с 22 на 0 глас, един въздържал се. Поздравление за докладчика. Продължаваме към градената компютърна системи Артемис. Извинявайте, дали мога да се върна към гласуването за съвета, защото мисля, че трябва да бъде поправен протокола. Трябва да стане ясно, че НП гласува да не се даде освобождаването от отговорността. Мисля, че ако може да внесете тази корекция, ще е добре. Просто стана грешка с начина по който ние гласувахме. Познamenat, че bohužel сме достали две версии. За съжаление, имам, имах, получихме две версии на списъка за гласуването. А, ние бяхме на мисия, от която се върнахме вчера в неделя а, и нямахме време да завършим дискусиите и да изясним нещата. А, искам да поема отговорността за объркването, което настъпи и да се извиня. Добре, за момента не се търси виновник, но е хубаво, че поемате вината. Ще се върнем към това, което казахте. Следващия път, когато търсим виновник, ще се обърне към вас, колегата. Благодаря ви за обясненията. Преминаваме на следващия доклад. Колегата Маринеско докладчик желая ли да вземе думата? Не? Извинете. Имате думата. Uh, да, от името на докладчика бих искал да внеса едно устно изменение, с което да се даде освобождаването на отговорност за проект Артемис. Да знаем сега всички за какво а, говорим. За освобождаване от отговорност, както се предлага в текста в текста се, нарича, освобож... се казва освобождава от отговорност. Ще гласувам обаче сега изменение номер 3 и изменение 4. Това са две идентични изменения. Изменение 3. За. Против. Измене... Е, въздържали се. Отхвърля се. Сега гласуваме освобождаването от отговорност, който гласува с плюс освобождава от отговорност, който гласува с минус отказва освобождаване. Край на гласуването. С 17 на 5 глас, Артемис се освобождава от отговорност. Е, минаваме към резолюцията. Измене 5, 6, 7 и 8 са недопустими. Гласуваме цялата резолюция без изменение. Сега трябва да гласуваме електронно за резолюцията. Който гласува с плюс гласува за освобождаването отговорност, който гласува с минус, а, го отказва. Моля, прекратете гласуването. извинете, малко изпремарих времето. Трябва да гласуваме измене 5 за. Против? Въздържава се? Отхвърля се. И сега резолюцията като цяло електронно моля гласувайте. Край на гласуването. Резолюцията е прията с 20 на 2 гласа. Поздравявам докладчика. Преминаваме към ЕНЯК за докладчика. Да, само за техническия протокол. Искам да внеса устно изменение от името на докладчика, с което да се предостави освобождаване на отговорност от, за, за ЕНЯК. Добре. Сега ще гласуваме изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се, Измене четвърто идентично. Гласуваме е, сега за освобождаването от отговорност, който гласува с плюс освобождаването от отговорност, който гласува с минус, отказва това освобождаване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. С 19 на 5 гласа Еняк се освобождава от отговорност. Преминаваме към резолюцията на КОНТ. Електронно, моля, гласувайте. Край на гласуването. С 19 на 5 гласа резолюцията е прията. Е, един, изменение 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 13 за, против, въздържали се, отхвърля се резолюцията като цяло. Моля, моля гласувайте електронно. Край на гласуването. С 20 на 2 гласа. Благодаря. Приключихме с ЕНИАК. Минаваме на ИТЕР. Колегата Савама желали да вземе думата за докладчика. Не, тук всичко е ясно. Изменението 3, 4 5 са идентични. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме за освобождаването от отговорността, който гласува за за освобождаване, който е против е против освобождаването. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 16 на 7 гласа и търсе освобождава от отговорност. Резолюцията на конта електронно, моля гласувайте. Край на гласуването. С 15 на 7 гласа. Резолюцията е изменение 14, 13, извинете, 13 за против, въздържали се, приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме сега цялата резолюция електронно. Моля, гласувайте. С 17 на 5 гласа резолюцията е прията. Поздравяваме докладчика. Минаваме на становището за финансовата 2017 година. Нашия докладчик е госпожа Тлабайова. Мартина, имате думата. А тя не иска думата. В такъв случай гласуваме. Изменение четвърто. Е, езиково изменение на английската версия. Приема се. Изменение 5. Сусно изменение. Разполагате с текста на изменението. Има ли възражение? Не. В такъв случай гласуваме за изменението. С устното изменение за. Против въздържали се. Приема се. Изменение 6 за. Против въздържали се. Приема се. Изменение 7 за. Против въздържали се. Приема се. Е, съвместимо с изменение номер 8. 9 при също се приема. Изменение 9 за. Против въздържали се. Приема се.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 според мен се приема, но нека да проверим изменение 23. Моля да проверим. Край на проверката. Приема се. С голямо мнозинство даже, извинявайте за гласуването, изменение 24 за. Против ли се. Мисля, че се отхвърля. Нека да проверим.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 С 21 на 1 глас се приема поздравления за докладчика за това, че е постигнал такова единство. Проект установище относно декларацията за интерес на членовете на комисията, насоки за комисията по правни въпроси. Аз самата съм докладчик. Аз не желая да взема думата. Колегата е яла. Sí, gracias, Presidenta. Si solamente anunciar y excusarme por ello. Благодаря, госпожо председател. По време на гласуването ние ще предложим две устни изменения. За съжаление не можахме да ги предложим по-рано на колегите, за което моля за тяхното извинение. В списъка за гласуване би трябвало да е оказано ясно. Когато гласуваме, моля съобщете достатъчно време колегата Де Йонг. Правилно ли видях, че искате думата? Не, нека Благодаря, госпожо председател. По 56 искам да премахна коментара.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 Искам да обърна внимание на моята политическа група, че има разминавания. Списъците, както и да е. Изменение 16 сусно изменени. изменение. Няма възражение. Нека да гласуваме за. Против въздържали се приема се. Изменение 17 за. Против въздържали се. Отхвърля се. Изменение 18 за. Против въздържали се приема се. Изменение 19 за против, въздържали се, отхвърля се, изменение 20 за, против, въздържали се, приема се, изменение 21 за, против, въздържали се, приема се, изменение 22 за, против, въздържали се, приема се, изменение 23 за, против, въздържали се, отхвърля се, изменение 24 за, против, въздържали се, отхвърля се, изменение 25 за,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 Край на проверката. Приема се. Изменение 37 за. Против въздържали се. Нека да гласувам пак за. Против въздържали се. Отхвърля се 38 за. Против въздържали се. Приема се 39 за. Против. Нека да проверим изменение 39. Проверяваме.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 48 с устно изменение. Има ли възражение срещу устното изменение? Няма. В такъв случай с устното изменение, Може. глас, гласувайте за. Приема се. 49 за. Против. Въздържали се. Приема се. 50 за. Против. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим, да проверим. Смет, сметам, че беше прието, но край на проверката. Приема се. Изменение 51 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 52 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 53 за. Против въздържали се, приема се 54 за. 53 ли да проверим? Проверяваме изменение 53. Изменение 53. Край на проверката. Отхвърля се, благодаря ви, че ми обърнахте внимание. Стори ми се обратното.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 с 13 гласа се отхвърля. Изменение 62 за. Против въздържали се. 62 проверяваме. Моля гласовете. Изменение 62. Изменение 62. Край на проверката. С 13 10 гласа се приема. Измерени 63 за. Против. Въздържали се. Приема се. 64 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се според мен. Проверяваме. Проверяваме изменение 64. Край на гласуването. 13-10 гласа се отхвърля. 65 за. Против. 65. инс. Точно така. Има устно изменение. Да, да заличим последните седем думи. All as members of the European Parliament. Тоест еквивалентност е между членовете на комисията и парламента. По-нататък можем да направим разделно гласуване в две части. Точно така, разделно гласуване. За последната част ще гласуваме по отделно. Изменение 65 на две части. За първата част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част за. Против. Трябва да проверим за втората част. Втората част на изменение 65. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 66 за. Против въздържали се. Приема се 67 за. С устно изменение. Заповядай. Настояваме за разделно гласуване. Извинявайте. Втората част ще бъде различна. Първата част до Providing Guidelines и след това втората част. Аз не смятам, че това съответства на процедурите. В последния момент да се иска разделно гласуване – Съгласих се за предишното гласуване, но тук става дума за едно единно измерение. Не можем просто да го делим без предварителни консултации, така че аз призовавам изменението да бъде гласувано в неговата цялост. Аз се присъединявам към това, което каза колегата Дайон в качеството си на докладчик, защото аз мятам, че изменението представлява цяло, една цялост. А, и ме ми се иска да бъде отхвърлено цялото измерение, не само част от него. Ще гласуваме цялото изменение. Който е съгласен с изменение 67, моля да гласува за. Против. Отхвърля се. И измерение 1 за. Против. въздържава ли се. Отхвърля се. Измерение 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Измерение 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. измерение. 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. измерение 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. измерение 6 пада, защото изменение 5 е прието. Изменение 7 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим. Изменение 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 8 за. Против въздържане се приема се изменение 9 за. Против въздържане се приема се изменение 10 за. Против въздържане се трудно. Ще трябва да проверим изменение 10. А, моля, гласувайте изменение 10. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме сега за целият текст с приятите изменения. Моля, гласувайте електронно. С 23 на 0 гласа а, благодаря ви. Позволете ми като докладчик да направя само една бележка. Текстът, който аз представих, никак не беше лош, беше достатъчно остър, а в момента толкова затегнахме юздите, че ми се струва, че ни остава само една малка крачка да направим и въвеждаме смъртно наказание за комисарите. Аз смятам, че това, което приехме е малко несъразмерно. А сега ще чакаме с нетърпение, за да видим какво ще каже Комисията по правни въпроси. Включихме една точка 8а в дневния ред. Едно мое становище, едно писмо до комисията АВКО за изменение на правилника за работа. Координаторите от двете големи политически групи помолиха преди малко да го гласуваме. Ако няма възражение, нека сега да гласуваме. Ако има възражение, няма да гласуваме. с нашите пет изменения ние заставаме против предложението на АВКО да освобождаваме от отговорност пете а, агенции с един а, доклад. Ние сме против с оглед на финансовите проблеми от последните години в един такъв голям а, доклад, който да касае 36 а, организации, 36 агенции, а, няма да могат да изпъкнат достатъчно добре. Има ли възражение срещу това, което аз предлагам? Може и да гласуваме както поискаха двамата координатори в началото на заседанието. Добре, който е за нашето становище, моля да дигне ръка. Против? Против? Въздържали се? Добре, в такъв случай единодушно приехме нашето становище. Ще го до знанието на Авко със съответния коментар. Благодаря ви. Това беше гласуването. Минаваме на следващата точка от дневния ред. Всички, които искат да излязат, ще ги помоля да го направят тихо. Следващата точка е доклада на колегата Денис Де Йонг и иска думата. Си. Eh, entiendo que entonces hemos votado que Доколкото разбрах, сме гласували пете изменения в е, вашето становище. Проблемът е, че срокът изтича в 8 часа днес и трябва да ги подпишем сега, за да дадем подкрепата, както бяхме говорили. Точно така, ще ги внесем в АВКО, ще ги внесем като изменение на комисията КОНТ. Дебата ще бъде малко по-късно, но тъй като срока е, е, е тази вечер, аз ще се погрижа. Колегата Де Йонг сега ще ни представи своя работен документ. Денис, заповядай. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда кратък. Най-напред искам да благодаря на Сметната палата за това, че написах специалният доклад – преди две години беше направен одита и междувременно се случиха доста неща, но препоръките не могат да не бъдат приветствени. Аз съм ги включил почти изцяло в пълен вид в работния документ. Благодарен съм и, че агенциите и комисията приеха препоръките на Сметната палата и вече се предприемат конкретни действия. Например, например Европейския институт за иновации и технология е излязал с план за действие, който е на разположение на членовете. Няколко въпроса свързани с документа. Всички, разбира се, можете да прочетете документа. Това е особено важно за процедурата за освобождаване от отговорност и докладчика Яла Сендер е тук. Тя може да се занимае с събитията настъпили след внасянето на специалния доклад на Сметната пата и моят собствен доклад. Първото, което искам да подчертая, е, че има разнообразни инструменти за политиката за новаторство, политиката Хоризонт, Knowledge Innovation Communities и сега имаме и фонда за стратегически инвестиции. Знаем, че дори част от бюджета за научни изследвания беше насочен към така наречения фонд Юнкер – и така би било разумно комисията да ни каже какви са взаимоотношенията между, различните инструменти. Всъщност е, това е обща препоръка. И това е причината, поради която Европейската комисия прави връзка с образованието. Новаторството изследванията са логичния партньор за ЕТИ. Може би е хубаво комисията да ни каже как вижда тези взаимоотношения. Второ, по какъв е, начин ще извършва бизнеса независимите изследвания? Е, в резултат е, на нашите анализи, разговори с сектора, установяваме, че се полагат е, усилия след научните изследвания са готови за приложение от бизнеса. Не може обаче да се каже, че учените са потиквани да разработват приложни изследвания. Връзката между бизнес и науката, например в агенциите се казва, че не можем да намерим независими е, научни изследвания, тъй като всеки прави изследвания за конкретна фирма или за конкретен сектор. Това има да се има предвид. Всички трябва да са наясно с това и не бива да има неправомерни връзки. По-нататък възниква въпроса за самия инструмент. Има академичен научен резултат – след това се прилага на практика, фирмата може да го използва и фирмата в крайна сметка ще реализира печалба. Ето, това е смисълът на новаторството. Разбира се, може да се зададе въпроса защо би трябвало тази фирма да получава печалбата безплатно. Не би ли следвало да има някакъв насрещен инструмент? Разбираме, че от фирмите се иска да връщат на киковете чак от постъпленията. Можем също така да зададем въпроса, особено като видим как функционира ЕФСИ, вместо субсидии, дали не може да има други инструменти, като кредити, дялово участие – Разбирам, че тези въпроси се анализират, обсъждат и отчасти ще бъдат изпълнени. Една ключова препоръка от Сметната палата, която аз изцяло подкрепям, е изискването 25% от финансирането да идва от допълнителни на КИК дейности – това съответства на принципа на съфинансирането. Съдът, сметната палата показва, че това не дава резултати. Всъщност записват се като допълнителни дейности, такива каквито не са били допълнителни. Така че може би трябва да се промени нещо в правилата тъй като по този начин ще се засили прозрачността. Това са някои от моите наблюдения. Оставам с впечатлението, че повечето заинтересовани страни подкрепят препоръките на Сметната палата. Разбира се, готов съм и да отговоря на вашите въпроси. Интересно ми е да чуя какво искат да кажат, какво бих казали и колегите. Благодаря. Вече представихме специалния доклад на Сметната палата на едно заседание. Е, колегата Волкен е, има думата. Uh, Благодаря, госпожо председател. Както казахте, това е работен документ, при все това искам да благодаря на Сметната палата за свършената работа и на препоръките на, на докладчика. Исканата позиция е, че в началото ние отказахме освобождаване от отговорност през 2012-2013 във връзка с проблеми във връзка с прехвърляне на средства в бюджета, не спазване на тавани и така нататък. През 2014 година аз бях докладчик за освобождаването от отговорност и наистина тогава подкрепихме освобождаването за отговорност директно, защото открихме, че има подобрение в работата на агенцията. Аз самия посетих агенцията, срещнах се с някои хора там, говорихме надълго и видях напредък. Както каза докладчика, сега вече се работи по един план, което е наистина много желателно. Имам един въпрос, който е свързан с препоръка 12. Става въпрос за това, че участието на бизнеса при научно-изследователска дейност може да доведе до известна степен на, на недостатъчно обективни данни. И така съм леко притеснен от това. Струва ми се, че може би малко прекалено надалеч стигаме. Може би докладчика може да ни даде малко по-подробна информация. Да не би да има някакви притеснения или опасения, че може да се упражни влияние от страна на бизнеса или всъщност се притеснява, че въобще не трябва да участва в това бизнес. Искам да разбера точно до каква степен предлага докладчика 12-та препоръка да се изпълни. Имаш няколко въпроса във връзка с агенцията, които и аз съм я забелязах. Първо, броя на персонала може да се подобри да се подобрят нещата от гледна точка на получените отговори. Аз съм я видях, че а, получените, знаете, резултати, видях, че това е възможно и ме интересува дали сме получили някаква информация от тях във връзка с персонала. Благодаря за презентацията на Денис Де Йонг. Благодаря и на Сметната палата за много интересния доклад. Аз лично през юли тази година е, имам възможността да ги е, е, да посетя и а, ми стана ясно, че тази агенция има ключово значение. Тя играе много важна роля в света на иновациите. Видяхме как се преплитат механизмите и отделните финансови инструменти. Как, каква роля играят те в частния сектор и за иновациите? Аз не виждам никакъв особен проблем с независимостта. Колко защо, ако дане научни изследвания са свързани с дейността на една фирма, защо те трябва да бъдат независими, след като а, тази изследователска дейност може да направи, бъде направена в помещенията на дадена фирма, която след това да ги е патентава? От моя гледна точка това е пълно безмислица. Моля те да помислиш дали не можеш да направиш изменения в този дух. Аз самия съм посещавал агенцията, бях в Будапеща. Будапеща е страхотен град, но Не знам дали това е оптималното място за Агенцията по иновациите, дали иновациите не се случват на друго място в Европа. Потвърждавам това, което казаха колегите, които се изказаха преди мен. Смятам, че агенцията е постигнала огромен напредък. Аз бях един от тези, които преди две години не искаха да освободят от отговорността. Сега констатираме, че постигнат напредък и е важно най-накрая агенцията да започне както трябва. Това, което виждаме в Калифорния, в Силиконовата долина, би трябвало да може да се случи в Европейския съюз, ако Европейския съюз не започне да отделя повече средства за иновация ще трябва да си купуваме повечето от технологията, а Европа ще остане на едно по-задно място по отношение на иновациите. Посещавал съм и Япония и други държави, които увеличават своите средства за научно-изследователска развойна дейност, докато в Европейския съюз наблюдаваме стагнация, даже средствата за иновации се намаляват. Един въпрос към комисията. Защо комисията агенцията смята, че трябва да бъде намален броя на служителите на агенцията, защо трябва да бъде намалено и финансирането за тази агенция? И последен коментар. А, и Европейската сметна палата има а, проблем с финансовите инструменти, с коефициентите за постигнатите постижения и броя на а, служителите. Е, през 2014 година новото ръководство на агенцията направи множество стъпки, с които е, подобри качеството. Агенцията стана по-видима в Европейския съюз. Това според мен е положителен сигнал и ние трябва да го възприемем като такъв. И такива биха били нашите препоръки. Благодаря. Госпожа Яла, заповядайте. Sí, gracias, presidenta. Sí, yo siguiendo los comentarios que ha hecho mi colega Isado Рапортер. Благодаря, благодаря за всички направени коментари, както страна на колегите, така и от страна на докладчика господин Вон, който наблегна на факта, че една от историческите липси тук в повечето държави членки, може би в моята, както и в някои други, дължаща се на различната страна, е липсата на взаимоотношение между инвеститора и бизнеса. Мисля, че това е важно, защото бизнеса трябва да инвестира в научно-развойна дейност, но не винаги го прави в най-неразвитите области. Моята страна е пример за това. На, там, там на научните проучвания се гледа като на отговорност изцяло на публичните органи, а ние всъщност знаем, че проучванията, научно-развойната дейност трябва да бъде правилно разбрана от страна на бизнес общността. Това не е нещо, което те трябва да получават задължително и само с помощта на обществени финанси. Мисля, че трябва да заложим тази гъвкавост, но също така и да повярваме в идеята, че взаимоотношението между института и бизнес света е една от основните теми. В крайна сметка бизнесът извлича полза. Дали това ще е утре или по-късно няма значение, но при всички положения за него има полза и съответно би трябвало да има негово участие и при инвестициите. Освен това, когато погледнем към бъдещето, като дефицит, можем да видим начина по който ние оценяваме и упражняваме надзор върху резултатите, които се появят в резултат на работата на определени агенции. Често не се справяме с това, а най-добрият начин да го направим е ако го направим с много по-близък контрол и с поетапно оценяване сега е въпросът дали да се намира института в Будапешта, да или не. Унгарското правителство към момента може би може да се каже, че не представлява най-изконните европейски ценности, но това може да бъде казано и за Силиконовата долина. Силиконовата долина е там, където се намира, с цел да привлича инвестиции. Тя отговаря на правилните условия. Тя е място за иновации, за стартиращи бизнеси, така наречените стартъп. Така че, ако имаме отговаряне на условията, това може би е подходящо място за института за иновации, а не просто да бойкотираме част от нещата. Давам думата на колегата Али. Госпожо председател, уважаеми колеги, първо искам да благодаря на Европейската сметна палата и на докладчика за неговия доклад. Това беше направено във връзка с механизмите за предоставяне на резултати на института и в съответствие с това дали имаме изпълнение на основните цели, тъй като ние от Европейския съюз изоставаме то нуждата от иновации е от изключително значение. Трябва да има синергии и сътрудничество между научно-развойната общност и бизнеса в името на Съюза с цел устойчива економика и създаване на заетост. Наистина има някои слабости на така наречените КИКС, както и някои дейности, които не се финансират между института, някои въпроси, свързани с така наречените общности на знание и недостатъчно участие на бизнеса. Като цяло се вижда, че нещата вървят в правилната посока. Това включва дейности, които трябва да се извършват от комисията, съвета и парламента. Най-важните задачи обаче остават за института. В предишния доклад се вижда, че има няколко резултата от гледна точка на продукти, които са близо до пазара. Освен това, се задава въпроса за добавената стойност на института. В същото време трябва да обръщаме внимание на факта, че сега вече намираме почти в края на 2016 година и че има промени, които са се появили в периода след 2014 година. През 2015 година института започна да се занимава с различни мерки, с цел подобряване на ситуацията такава каквато е отбелязана в предишния доклад. От гледна точка на плана им за действие можем да направим наблюдението, че основната част от препоръките на Сметната палата вече са приложени по правилния начин. Част от тях са въвеждане на принципите на финансова устойчивост, определяне на допълнителните дейности към КИК, ключови показатели за изпълнението и обсъждане на нови рамкови партньорски споразумения. Нещо, което е съвсем добро, е, че се опитваме да имаме участие на повече страни и има механизъм за достигане на повече региони с цел по-голямо географско покритие. По-голямото разпространение на иновации в Европа означава, че ще можем да използваме доста активи, които за сега стоят на страна. По този начин ще се подобрят разходите и крайните резултати. И накрая трябва да внимаваме, защото института има основна роля за подпомагане и засилване възможността на Европейския съюз за иновации, за да може научно-изследователските резултати да се превръщат в продукти и за да може да има по-бързо развитие на малките и средни предприятия. Накрая бих искал само да добавя, че ние би следвало да подкрепим тази агенция, защото тя е нова, но нейната роля е от изключително значение в научно-развойната дейност – и, както казах, мисля, че трябва да подкрепим агенцията, включително и по въпроси, свързани с персонала и техното финансиране. Защото непрекъснато увеличаваме техните задължения, има нови програми КИК, които се развиват, така че казвам, нека ги подкрепим, те се справят много добре, както казаха и колегите в сравнение с доклада от миналата година виждаме много положителни стъпки, които са предприяти от тази агенция. Благодаря ви. Благодаря ви. Бих е, искал да дам е, думата на, на директора Керн. Добър ден, благодаря за тази възможност е, да обсъдим доклада на Сметната палата за Института за новаторство и технологии. Вътре има много интересни препоръки. Ние ги приветстваме. Както беше казано, ние сме в процес на тяхното изпълнение. Всъщност вече сме достигнали доста напреднал етап, както ще кажа след малко. Много се радваме, че и в доклада се говори положително за Европейски институт за новаторство и технологии, за възможностите за сътрудничество между учените и бизнеса, иноваторските дейности чрез киковете. Благодаря и за положителните изказвания на депутатите за постигнатия напредък през последните две години. Това намира отражение и в работния документ. Няк малко актуална информация по постигнатия напредък възоснова на плана за действие който беше раздаден и е, по който има съгласие е, между комисията и института. Това е съвместен работен план. Е, един от въпросите, споменат от някой от вас, е свързан с финансовата устойчивост. Това има ключово значение за успеха на Европейски институт, за успеха на киковете ако от Европейски институт е, излязат е, като резултати новаторски продукти и услуги, ще има и възвръщаемо за киковете, които са им дали подкрепа. Това е много важно. Е, и за участието на бизнеса и ние работимхме за изграждане на ясна рамка за финансовата устойчивост на киковете. Та са общностите за знание и новаторство. Наскоро има новаторски търговски услуги, представени на пазара за пръв път – и е, има възвръщаемост е, и тези кикове могат да използват е, приходите за финансиране на управленските разходи. Надяваме се тази тенденция да продължи. Тя е особено полезна и за сегашното устройство на киковете в областта на здравеопазването. Те са съвсем нови. Сметната те не са предмет на доклада на Сметната палата. От самото начало имат собствено финансиране от партньори, от бизнеса, научните среди, така че има придвижване напред по отношение на финансовата устойчивост. Второ, има сериозен напредък по системата за регионално новаторство. Сега вече има разширен географски обхват. Броят на участниците в тези регионални кикове е около 800. По време на, от времето на одита този брой се повиши. Освен това, географския обхват е много добър и вътре са страни с по-слабо застъпено новаторство. Там сега се работи по повече проекти и сега сме постигнали повече от средните резултати от хоризонт. Има все повече финансиране се предоставя и съм убеден, че и в бъдеще ще има допълнителен напредък и аз съм оптимист, че ще има общо европейски обхват. Други области, в които предприехме действия в наблюдението, акцентът е върху резултатите и въздействието. Сметната палата фокусира върху това. Управителният съвет обърна внимание сега финансирането се извършва възоснова на постигнатите резултати. Този модел си заслужава да бъде а, възприяти от а, други програми. Имаме нова управленска система, подобрена е прозрачността, имаме работна група за упростяване. Това е, има отношение към е, критичните бележки на Сметната палата, че има твърде много сложности и сега сме упростили системата за одит. Тя е много по-упростена, без това да е в ущърп на гаранциите. Също така поискахте актуална информация за личния състав за първи път в своята история, сме постигнали пълен капацитет. Това не означава, че нямаме нужда от допълнителни ресурси. Благодарен съм за направените коментари. С 66 души ще бъде трудно да управляваме нарастваща брой новаторски общности. Европейски институт има потенциал за повече резултати в областта на обединяването на бизнеса, образованието и науката. Приветстваме вашата подкрепа. Планът за действие, който приехме през пролета, преди, т.е. преди 5 месеца, сега е изпълнена от една трета, една трета от, изпа, от препоръките ще бъдат изпълнени в края на годината, то ще сме изпълнили две трети и ще останат още някои препоръки, които ще реализираме до година. Това са онези, които са свързани с промяната в правилника и надя... ще разчитаме на вашата подкрепа и подкрепата на комисията за тези промени и ще се радваме на вашата подкрепа за тези промени. Вече имаме идеи за нови дейности. Една от тях е фонд за въздействие, т.е. да се мобилизира допълнително финансиране за новаторски предприятия, създадени от киковете. Идеята е да се предоставят повече кредити, отколкото субсидии и ако има по-голям брой преуспяващи компании, да има възвръщаемост към киковите. Това е системата, по която работим и бихме искали да я въведем максимално бързо. Това ще бъде в интерес на конкурентоспособността и растежа в Европа. Тук виждаме потенциал за растеж на Европейския институт, може би накрая за административния център, който е в Будапешта. Да не забравяме, че повечето дейности са децентрализирани. Имаме 30 на Центъра за новаторство в цяла Европа и 800 партньори, които реализират дейностите. Те са разположени в цяла Европа. В Будапеща е административният център, но повечето от конкретните дейности се извършват в Европа. Така че къде се е разположен административният център, не е толкова важен въпрос. Какво предстои? Промени в правилника, промяна в някои административни процедури, по-конкретно многогодишни субсидии, което е една от препоръките на Сметната палата – и субсидиите, грантовете да се приемат в началото на годината. Имаме конкретни планове за реализацията им от до година. Готов съм да отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Благодаря на Сметната палата. Благодаря господин Бреник, май от Сметната палата, който ни изпрати своето аташе. Неговата задача не беше лесна. Още веднъж има дума нашия докладчик. Благодаря. Във връзка с въпроса от параграф 12 от работния документ, мисля, че наистина тук е необходимо да има допълнително обяснение, защото нещата могат да се разберат различно. Напълно съм съгласен за приложени научни изследвания, които се извършват с помощта на индустрията. Всъщност това е нещо, което се случва в повечето държави членки. Онова върху което ЕИТА се фокусира и върху което се фокусира така наречените кикове е така наречените, за така наречените фундаментални научни изследвания, т.е. такива, които не са целеви за бизнеса или индустрията, но могат да, да бъдат полезни. Затова първо имаме фундаменталните научни проучвания, след това виждаме резултата, който определено има и търговска стойност. Така че няма нищо нередно това да се използва от страна на компаниите и точно това е което се случва с помощта на тези общности за знания и иновации, така наречените КИК. Вярвам обаче, че нещата трябва да бъдат оставени по отношение на научно-изследователската дейност на академичните, е, на академичните среди. Проблемът е, че понякога, когато дадено, търговско, когато дадено проучване няма търговска стоеност, то може да не бъде извършено, да речем това, което се случва при медицинската област с редките заболявания. И тогава може да има връзка с резултатите с индустрията, но липсва нещо в страната, в средата от самото начало казахме, че когато има приложни научни изследвания, има ясна връзка с бизнеса в повечето от държавни членки и може би направят от мен разяснение е между фундаментални и приложни и след би могло да разсея съмненията на част от колегите. Благодаря. Една тема от типа на какво искаме да постигнем с финансирането на научно-изследователската дейност. Дали научно-изследователската дейност трябва да се извършва от промишлеността света, а, съществуват ли научни изследвания извън времето и пространството, как да се финансирате. А, една сериозна тема, с която могат да се запълнят поне два часа. спорът е вечен, доколко освободен от предварително зададена цел трябва да бъде научно-изследователската дейност. Смятам, че както в повечето случаи, тук истината е по средата. Е, много се радвам, че ни отделяте време да, е, да ни обясните и ние по-добре е да започвам да разбираме а, е, а, е, нещата. Имали сме достатъчно а, случаи, в които фундаменталните изследвания не са довеждали до нищо и достатъчно а, а, случаи, при които а, свързани с определена промишленост научни изследвания не довеждат до нищо. Но нека да спрем до тук желам на института във всеки случай много успех. Лошата новина е, че пак ще се видим. Добрата новина е, че може би пък ще е за добра. Ще продължим много внимателно да следим работата на института с което приключихме разискванията по тази точка от дневния ред. Опитах се да ви объркам днес по всяка възможен начин. Ето сега, например, прескочих точка 9 за ролята на лицата, подавали сигнали за наредности за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. И сега се връщаме от точка 10 на точка 9. Давам дума на докладчика да представи своята доклад и се извинявам за внесеното объркване. Няма проблем. Докладът по собствена инициатива за лицата, подаващи сигнали и тяхната защита и значението на тази защита за финансовите интереси е въпрос, който има традиции в нашата комисия. Пред мен е едно проучване на Конт – за корупцията и конфликт на интереси в европейските институции, ефективността на лицата подаващи сигнали. Проучването е от 2011 година. Е, това е въпрос, е, който фигурира и в доклади за освобождаване от отговорност особено по отношение на служители на европейските институции, които докладват за нередности. В повечето доклади за освобождаване от отговорност се казва нещо за необходимостта от тези хора да бъдат защитавани. Проблемът е по-широк. Особено на заседание на координатори виждаме, че ни се дава информация като парламент за нередности и дори измама със средства на Европейския съюз. И след това трябва да прехвърлим въпрос на Олаф или пък отбелязваме или въпрос, който трябва да фигурира в доклада за освобождаването отговорност. Имаме нужда от друг канал, освен годишния доклад на институциите и докладите на Сметната палата. Проблемът с подаващите сигнали, е дори ако ни се обърнат към нас, дори ако ни пишат, ако не са служители на европейските институции, на ниво Европейски съюз не може да им се осигури защита. И в този проекто доклад се опитвам да се спра на този конкретен аспект на защитата на подаващите сигнали. Много е важно да имаме нормативна база, която е свързана с а, акта за финансовите интереси. Хубаво би било на ниво Европейски съюз да има някаква независима институция с достатъчни ресурси, орган, който да помага на подаващите сигнали, как да ги насочва и как да обработва информацията за нередности, вредящи на финансовите интереси на общността. Така че тези лица да се чувстват спокойни Освен това, за информацията в парламента, човек трябва да е доста добре ориентиран. Разбира се, може да се внесе петиция в съответната парламентарна комисия и да се следва съответната процедура. На практика получаваме материал, секретарията го получава, координаторите разговарят по този въпрос – мисля, че би било добре тази информация да се получава. И тъй като няма независима европейска институция, да се дава съвет на подаващите сигнали и да бъдат защитавани те от ответни мерки. Също въжи и за Европейската комисия, за ОЛАФ те трябва да имат също така ясна идея защитата на лицата, подаващи сигнали. В крайна сметка не можем да пренебрегнем призива на парламента. Имаме нужда от някакъв законодателен инструмент. Комисията трябва да приеме някакъв документ защита на подаващите сигнали, особено когато става дума за финансовите интереси на общността. Знам, че има инициативи. Юри обсъжда една по-обща инициатива за защита на подаващи сигнали в Европейския съюз. Има и други институции от други а, комисии, групи. Те са от доста общ характер и ако погледнем а, гласовете, които са необходими в съвета, в крайна сметка ще се постигне някакъв консенсус. Това е бързо решение за въпрос, който е особено актуален за нашата работа. И ако предприемете тази стъпка, другите инициативи ще бъдат по-лесни. При всички случаи няма да бъдат спъвани и можем да натрупаме опит, например, с независимите е, канали в е, институциите. Докладът е актуален и имайки предвид е, дискусиите в комисията, тази гледна точка може да улесни работата и там, за да не се затрудни дискусията по правното основание и необходимостта от общото одобрение в съвета. Ще спра до тук, но ако има въпроси, ще отговоря. Благодаря, колегата Питер. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Chciałam podziękować Panu De Jongowi za e, to bardzo... Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за неговия изключително полезен доклад. Съгласен съм с основната част от това, което той написал в своя документ. Би било трудно да говорим за борба с корупцията днес, освен ако нямаме информация отвътре в самата институция. Този вид информация е всъщност нещо, което имат служителите в тези организации, така че те с помощта на достъпа до тази информация, би трябвало да очакват добро отношение тогава, когато защитават самата институция и доверието на гражданите в административните органи. Поради тази причина трябва да има по-добър достъп до този вид знания, които често са скрити в тайна и трябва да има по-добра защита. Когато се подготвях за тази дискусия, стигнах до заключението, че искам да насоча вашето внимание към факта, че трябва да въведем някакъв вид защита за лицата, подаващи сигнал. Преди известно време Европейския омбудсман ни информира, че само две от девете европейски институции имат вътрешни правила за лицата, подаващи сигнал и тяхната защита – това бяха комисията и сметната палата. Другите институции обаче, парламента, съвета, ЕИСК, комитета на регионите и органа за защита на данните, нямат такива, нямаха такива правила. През юни 2016 Европейския омбудсман ни информира, че всички европейски институции са въвели защита и правила за защита на лицата, подаващи сигнал. Господин Де Йонг сега разглежда една отделна институция, която би трябвало да защитава лицата, подаващи сигнал. Мисля, че по принцип предложението е интересно. Удачно е да се използва американския опит в тази област. Те имат подобна институция, която осигурява защита за лицата, подаващи сигнал. На мен ми се струва добра идея и правилно, защото защитата на лицето, подаващо сигнал вътре в институцията, може да се разглежда като конфликт на интереси. Да речем, това лице иска да предоставя информация за нередности в институцията, в която работи и дали самата институция тогава би имала интерес да го защитава. Може би не. Затова може би е по-удачно да има външна институция, която да бъде по-ефективна в защитата на тези лица. Когато работих по доклада и ще се върна към един от аспектите, които ми направиха впечатление. Влязах в контакт с съответната служба на Европейския парламент. Помолих службата, която се занимава с научни изследвания, да ми даде информация за правната ситуация с лицата, подаващи сигнал в различните държави членка. Въз основа на тяхния анализ излиза, че доста страни вече има такива институции. Словения, Словакия, Обединеното кралство, Белгия и няколко други. Също така има няколко наброй правни актове, които вече са били прияти и които призвават за защитата на лицата, подаващи сигнал. Конвенцията за борба с корупцията на ООН е един от тях. Имаме и наказателната конвенция за борба с корупцията. Също така имаме и няколко други инструмента с така наречените меки мерки на ОИСР. Освен това, имаме и документи от всъщност имаме е, съдебната практика на Европейския съд за човешки права, в който се, в, от която става ясно, че трябва да се защитат от тези лица, които уведомяват обществото за наредности в институцията, в която работят. Така че, докладът е наистина важен. И ние би трябвало да сме готови за следващата важна стъпка, а именно – обсъждане на нашата обща институция за защита на лицата, подаващи сигнал, която да е независима и която наистина да ги защитава. Благодаря ви. Thank you for that. We have... Благодаря ви. Има още един докладчик да се изкаже. Аз vrea се felicit și eu uh, на свой ред и аз искам да поздравя докладчика за идеите в доклада. Много добри идеи. Преди да внеса изменения, искам да изразя няколко съображения. Подаващите сигнали не са а, герои, зад всеки сигнал има някаква причина. Не сме ние тези, които трябва да ги анализират. Това, което ни интересува е наличието на а, конкретен контекст. Казах, че този доклад е част от много важен европейски контекст. Ние говорим за финансовите интереси на Европейския съюз. Е, е, милиони евро изчезват всяка година и не знаем къде отиват тези пари. Става дума за милиони евро, които могат да се използват за подобряване на качеството на живот, за борба срещу кризата и така нататък. Но в този контекст говорим за, финанси... за финансиране на тероризма и знаем, че изпирането на пари се практикува в трети страни. И често тези пари се връщат в Европейския съюз и не знаем къде точно идват. И е напълно възможно тези пари да се използват за финансиране на тероризма. И тук ролята на подаващ сигнали е много важна. Става дума за обществените органи, за предприятията. Много е важно е, да знаем дали има грешки, нередности. Е много е важно да можем да се намесим тогава, когато е необходимо, за да се сложи край на финансирането на незаконните дейности. И аз мисля, че за тази цел имаме нужда от нормативна база, която да дава, мех... да ни осигурява механизъм, по който подаваш сигнали, да могат да подават сигнали, но тази нормативна база не би трябвало и да пречи на търговски е, и економически дейности. Следователно, предприятията трябва да могат да продължат е, да финансират е, до момента, до който се докаже, че сигналът е верен или неверен. Понякога се оказва, че е, лица са а, е, страдали от това, че са били подложени на натиск за това, че са подали сигнал. От, други, от друга страна, често не знаем дали сигналът е верен. Често взимаме прибързани действия и това вреди повече, отколкото помага. Трябва да имаме възможност да проверяваме а, доколко е вярна информацията, органите трябва да имат възможност да направят проверка. Благодаря на докладчика, ще внеса е, свои поправки. Okay. Okay. We have representatives here from uh, Olaf. Uh... Имаме представители на Олаф. Искат ли те на този етап да вземат отношение. Не е задължително, но ако желаете, имате възможност. Къде седите? Искате ли да вземете думата? Тук е моят колега от генерална дирекция Home, който се занимава с въпросите на вътрешните информатори. Може би той ще говори първи. Благодаря ви, аз съм от генерална дирекция Justice и искам да се изкажа от името на комисията. вътрешните информатори са от изключително голямо значение за разкриване на недобре работещите моменти в работата на дадени институции, както и частния сектор. Затова комисията подкрепя това да бъдат защитени лицата, подаващи сигнали за нередности, както в секторното законодателство на Европейския съюз, така и в приятите на 6 декември 2012 година на Салки. Държавите членки трябва да създадат механизъм, който да окоръжава подаването на сигнала за наредности, особено за изпиране на пари. Това трябва да стане в техните разпоредби за относно изпирането на пари. Също така да създадат и процедури за докладване на наредности да се поставят определени изисквания на адвокатските кантори. Наскоро изтеклата информация и във връзка с документите от Панама показват колко е важна ролята на вътрешните информаторите и разследващите журналисти за разкриване на данъчните измами и избягването на плащането на данъци. От през юли 2016 година комисията посочи, че постигнат напредък в дейностите противодействащи на избягването на данъчното облагане. За да се подобри защитата на вътрешните формати на национално равнище е необходимо да се обменят най-добри практики на европейско равнище. Много неща бяха направени. Секторното законодателство на Европейския съюз. Сега ние много внимателно трябва да проучим необходимостта от изменение на секторното законодателство или в хоризонтално такова, като спазваме принципа субсидиарност. Благодаря ви за това кратко, но важно включване. Мога ли да помоля докладчика Денис да се включи отново в дискусията? Мисля, че... Благодаря много, господин председател. Ще говоря първо по коментарите на колегите и след това по коментара на комисията. По отношение на препратките във връзка с международните инструменти, наистина съм изключително съгласен. Има изключително важни конвенции на ООН, които са общи инструменти, така нареченото меко законодателство. Могат дори, може това дори да бъде споменато в резолюцията, че много работа е свързана и извън европейските институции. Разбира се, част от това е залегнало в доклада. След това стигаме до омбудсмана и ролята на омбудсмана. Мисля, че това е нещо, което също ще трябва да обсъдим с докладчиците в сянка. Омбудсмана изключително много помага, когато трябва да се даде независим съвет по тези въпроси, но освен това омбудсмана може да се превърне в независимата европейска институция за защита. Не съм говорила още с, с службата на омбудсмана за тази идея. За това в доклада не се споменава нищо, но идеята е, че това може да бъде обсъдено и с самият омбудсман – след това интереса на бизнеса, който трябва да бъде защитен. Първо, аз мисля, че когато става въпрос за нередности, засягащи финансови интерес на Европейския съюз, вероятно ще откриете, че има много повече какво да се каже за обществените органи, местни, регионални, национални, отколкото за отделни компании, защото разбира се, все пак може да има и някаква връзка. Ако имаме нередност в процедура за обществена поръчка, то тогава да, разбира се, дадена компания може да участва, но като цяло в параграф 3 на доклада съм се опитал да подходя изключително внимателно и да разгранича между онези лица, подаващи сигнал, които го правят в свой интерес, без да имат твърди доказателства – и поради тази причина съм използвал формулировката, която много често се използва в а, мекото законодателство, т.е. тогава, когато се подава информация с разумното очакване, че тя е истинска. Не може просто да се подава информация, трябва да вярвате, че информацията, която подавате е истинска. Освен това, наистина трябва да има допълнително проучване по темата, както беше подчертано от колегите, но това, което предоставяте, трябва да ви да дава надлежно основание да вярвате, че има наредност. Стигам до коментарите на комисията, които аз наистина оценявам. Не съм много сигурен как точно това се връзва с избягване на данъци или укриване на данъци. Избягването на данъци не е незаконно във връзка с законодателството за конкурентоспособност, така както то е създадено от комисията, но от гледна точка на финансовия интерес на Европейския съюз, тогава, когато имаме правна основа в договора, мисля, че е много по-лесно да се преодолеят всякакви проблеми във връзка с принципите за пропорционалност и субсидиарност – т.е. може да бъде оставен на страна хоризонталния механизъм, който е разработен от комисията. И разбира се, аргумента за субсидиарност може да се появи. В тази конкретна област не знам как държава членка или някой друг въобще би могъл да каже, че нямаме отговаряне на принципа на субсидиарност. То е наш основен принцип като комисия, но също така и от един от основните принципи на Европейския съюз. Бих приключил до тук, но очаквам с търпение вашите изменения. И също така съм готов да разгледаме компромисни изменения в зависимост от броя получени изменения от колегите и тяхното естество. Благодаря ти, Дени, за това. Ти спомена измененията. Нека да напомня на колегите, че крайният срок за подаване 11 октомври. С това приключвам тази тема. Минаваме към точка 11, специален доклад за засилване на административния капацитет на бивша Югославска република Македония. Мисля, че се съгласихме, че тази тема ще бъде под съвместното председателство на председателя на делегацията за свободи, така че може би ще е добра идея, ако вие започнете с откриващите думи. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Комисията по бюджетен контрол за поканата, която отправи към делегацията за сътрудничество с бивша Югославска република Македония, за да можем заедно да обсъдим доклада на Европейската сметна палата. Делегациите са неразделна част от работата на Европейския парламент, особено когато става дума за разглеждане на отношенията с страните кандидатки за членство в Съюза. За нас е много важно ние заедно да разгледаме този важен и задълбочен доклад на Европейската сметна палата. Резултатите, които имаме, са резултат от политическата криза в тази страна кандидатка. Кризата е такава, че е, между междупарламентарните комисии не е, можеха да работят е, в предвидения формат. Въпреки това, ние се опитвахме да сътрудничим от една страна на комисаря Хан, от друга страна на нашите колеги от Македония да преодолеят политическата криза и да установят а, стабилна политическа ситуация, която да не застрашава процеса на присъединяване. Множество доклади от страна на Европейската комисия оценяват административния капацитет Та и необходимостта от изграждане на административен капацитет в Македония е един от горещите въпроси, винаги се почетава от това, е изграждането на административен капацитет. Този доклад е насочен именно към този въпрос. Наскоро Европейската комисия е, отдели значителен, значителни средства за решаване на този въпрос предпредседателния процес на страните членки зависи до голяма степен от качеството на използване на предпредседателната помощ. Доклада за напредъка отбелязва, макар и минимален а, напредък. А, удовлетворени сме от това, че докладчика господин Стеховски а, подчертава успехите в този процес. Той предлага комисията да заложи и да продължи да работи с положителните резултати, постигнати до този момент. Аз вярвам, че страните членки, които не са привърженици на по-големи европейски бюджет, за в бъдеще ще продължат много внимателно да съдят как се използват общите европейски средства и мисля, че това е в интерес и на самите страни кандидатки. Доклада на Европейската сметна палата и доклада на господин Стеховски, според нас, са много важни – те са един от начините за по-ефективно използване на средствата от предприсъединителната помощ. и тези доклади биха могли да доведат до по-добри резултати в множество сфери. В обобщение ще кажа, че се надявам, Изборите през 7 декември ще се проведат така, както е договорено с македонските власти. Това би могло да доведе до стабилизиране на политическата ситуация, така че да могат да се осъществят проектите, за които са отпуснати европейски средства. Благодаря ви за отделеното време и за експертния опит, с който участвате в нашия дебат. Ще дам сега думата на господин Весперк от Съметната палата. Заповядайте. Е, <clears throat> благодаря. Ще представя този доклад 11 2016 за укрепване на административния капацитет бивша Югославска република Македония. Малко предварителна информация. Когато погледнем постигнатите от ОНЕ резултати, да не забравяме трудния контекст, в който работи комисията. Бивша Югославска република Македония е кандидат за членство от 2005 година най-дълг период в Западните Балкани, но на Съвета предстои да вземе решение за рамката за преговори. Съветът е в сложна политическа ситуация от няколко години. Това повлия върху бързината на реформите, извършени от местните власти. През ноември 2015 година комисията заяви, че е готова да разшири препоръките за начало на преговорите. Но това беше обвързано с условието за решаване на политическата криза и с изпълнението на няколко приоритетни реформи. Сега няколко думи за нашия одит и за заключенията. По време периода 2007-2013 година имаше 615 милиона по предприсъединителния инструмент, за да се помогне на бивша Югославска република Македония да се подготви за членство. Подкрепата на ЕСА в реформата на страната продължи и последващият инструмент за предприсъединителна помощ получи 64-65 милиона в Одата, ние разгледахме дали подкрепата на Комисията за укрепване на, на административния капацитет дава резултат. Изграждането на капацитет е много важен, много важно, за да се подготви страната за членство. Одита се насочи към проекти за укрепване на административния капацитет в три области. Първо, реформа на публичната администрация 12% от обща сума. Второ, транспорт или 18% и околна среда с 60%. По-конкретно оценихме дали предприсъединителната помощ и е финансова и нефинансова финансова са спомогнали за укрепване на административния капацитет за извършване на реформи в страната. Разгледахме два аспекта. Първо, проекти, насочени към подобряване на публичната администрация, дали са постигнали предвидения резултат? Как използва комисията диалог като средство за подпомагане на националния процес на реформа. Какъв е напредъкът? Ето основните констатации на одита. Като цяло, напредъкът е относително ограничен в укрепването на административния капацитет в ключовите области. Повечето аудитирани проекти бяха добре управлявани е, но не, но не успяха да подобрят административния капацитет в дългосрочен план. Всички аудитирани проекти включват дейности насочени към укрепване на административния капацитет, но те не винаги са били насочени към основната слабост. Заключението ни е, че комисията трябва да насочи и приоритизира по-добре подкрепата, която осигурява. В други области видяхме, че има, национал, има подкрепа от националните органи за най-добро използване. Например, борбата срещу корупцията и подобряване на обществените поръчки. Плановете за действие все още не са били превърнати в конкретни дейности. Комисията се опитва да използва добре политическия диалог – за да има национален ангажимент към процеса на реформа, но скоростта на реформите зависи от националните органи. Накрая, като се предоставят някои от реформите на националните органи, се насърчават добрите практики, които могат да се разпространят в цялата публична администрация. В заключение, Подкрепата на Европейския съюз за укрепване на административния капацитет в бивша Югославска република Македония има нужда от точни приоритети и да се основава на ясни национални ангажименти, за да произведе очакваното въздействие. Благодаря. Благодаря. Сега думата има господин Ждаховски. Дякую, пане předsedající. Příběh Македония ми трошко připomíná příběh, eh, příběh страц... Благодаря. Историята на Македония е, прилича малко на историята с будния син. Балканите винаги са били част от Европа и разпада на Югославия ни напомня за истории още от е, е, Рим или дори от библейски времена. Историята на Македония не е лоша или добра. Става дума за две страни на един медал. Е, страната сега е в особена ситуация и виждаме ползата на усилията на Европейския съюз да помогне. Благодаря на Сметната палата за чудесния доклад. Прочета го с интерес. Тази страна много ми харесва и благодаря на служителите на Европейската комисия, с които работихме и с които обсъждаме въпроса, въпросите за Македония. Из, искам да благодаря на всички участници в дискусията и на експертите по Балканския регион. Европейския парламент до сега играе много важна роля, също въжи и за други страни, които полагат усилия за демократично развитие в тази страна. Сега по самия доклад. Този специален доклад е насочен към потенциална държава членка. Аз самият си спомням как преди 17 години четяхме подобни доклади за Чешката република. Докладът сочи, че има нужда от много работа за усъвършенстване на публичната администрация, за укрепване на а, морала в публичните, а, публичната администрация, а, работа на съдебната система преди да се присъедини една страна към Европейския съюз. Виждаме обаче и някои положителни аспекти – разширяване на публичната администрация. Предприяти са някои значителни стъпки, проведено е повече обучение, създадени са повече държавни агенции. Има обаче и сериозно отстъпление. Македония всъщност отбелязва скромен успех, особено в областта на публичната администрация – отчасти това е резултат от политическата ситуация, от политическата среда през 2014 година. Аз написах и междувременно доста неща се промениха, но искам да променя доклада. И а, в доклада подчертавам, че Европейската комисия трябва да разговаря с целия спектър на македонското общество. Комисията извърши сериозна дипломатическа дейност, особено комисария Ханес се ангажира лично за решаване на кризата и се надявам, в крайна сметка да се проведат свободни и демократични е, избори. Не можем да не благодарим на комисаря Ханес. Политическата криза е сериозна и сложна. Е, имаше скандали с е, послушвания. Имаше проблеми с преследването на 2000 души, на правозащитници, членове на гражданското общество, служители на чужди посолства. Така че трябва да сме наясно дали има наличие на политическа воля за реализация на проекти. Повечето от проектите са доста добре структурирани, само че обхватът им е доста ограничен. И имаше, разбира се, и външни фактори, които повлияха върху напредъка би могло, когато се промени политическата ситуация, нещата може да се променят. Към днешна дата можем да кажем, че има нужда от повече защита за подаващите сигнали. И Европейската комисия трябва да продължи да работи с неправителствените организации. Всъщност, мисля, че те са пазителите на демокрация в Македония. Те работят по проекти, които са доказали своята устойчивост и своята стойност. Комисията също така трябва да положи усилия в проектите да има приемственост, и последователност и да, можем, и да може да се реагира а, адекватно при а, непредвидени обстоятелства. Съжалявам за, за този сложен доклад, но темата е много близка до сърцето му, до сърцето ми. Извинявайте за емоциите, но а, не мога по друг начин. Предадам думата на комисията, тъй като не виждам други желаящи. Аз самият ще направя изказване. Пред няколко години Комисията за бюджетен контрол изпрати делегация в Косово и Македония за да види как се оползотворява пред присъединителните фондове. Показаха ни един пример. Граничен контролно пропусквателен пункт в планината. Рейсът ни закара. Остави ни, очаквайки да ни посрещне друг рейс. За съжаление, оставиха ни на грешния пункт и в резултат на което 7 часа разговаряхме и пихме бира, осигурена от местен фермер. И накрая един местен рейс ни закара. Това е областта. Успях да разгледам малко и природата. Преди време участвах на една конференция в Белград за страни кандидатки. Конференцията беше много интересна. С обсъдихме въпроса за изразходването на предприсъединителната помощ. Мисля, че тези посещения са много полезни. Е, парламента и съвета използват е, своите възможности, за да се направи така, че европейските средства да се използват ефективно и да помогнат за подготовка на страните за членство. Аз съм от Обединеното кралство Иронията е, че аз ви говоря за предприсъединителна помощ, след като сме се запътили към изхода. Никой не знае дали Обединеното кралство няма в бъдеще да кандидатства за предприсъединителна помощ. И така, тук има няколко важни въпроса. Един е за сметната палата. Не знам дали работата, която вършите за доклада, е част от IPA1 или IPA2 и дали е, са били предприяти действия преди IPA2. Вторият коментар е насочен към докладчика. Господин Ждеховски, коментар и въпрос към вас. Докладът е чудесен, очевидно с вниманието ви е насочено към усилията на комисията и ми се иска да има малко акцент върху отговорностите на държавите членки за използване на предприсъединителните фондове. Няма други кандидати. Сега ще дам думата на комисия. Благодаря, господин председател. Нека първо да благодаря на тези, които се изказаха а, преди мен. Всичко това ми показва, че ние не работим в вакуум, в една комплексна променеща се политическа а, ситуация, а, която често неочаквано се променя и не винаги стигам от точка А до точка Б по най-правия възможен а, път. А, Докладът е излиза във време, в което Македония се намира на кръстопът, е изпаднал в дълбока политическа криза и комисария а, Хан а, а, заедно с господин а, Кукан, господин а, Вайгъл, господин а, Хауит работи за решаването от а, миналото лято. Бяха постигнати а, някои резултати, например назначаването на специален а, а, прокурор. А, а, за декември са насрочени предсрочни избори, което е положителна стъпка. Други важни елементи от споразумението, постигнато с вашите колеги господин Ханс, още трябва да бъдат изпълнени. А, за да може да Македония да се пребори с причините за кризата, а именно липсата на върховенство на закона, спазване на принципите на правото държава и така нататък. Това са факторите, които пречат европейското финансиране да постигне максимални резултати. Ние съжаляваме, че е, много малък напредък беше постигнато македонското правителство по отношение на конкретни стъпки. Следващия доклад а, е, а, е, относно бивша Гославска република Македония, което, който ще излезе на 9 ноември, ще бъде следващата възможност да продължим да упражняваме натиск върху правителството за продоляване на тази ситуация, за създаване на по-устойчива основа за изразходване на европейските средства няколко думи относно специфичните наблюдения на аудиторите. На аудиторите. Първо, ние високо ценим конструктивния дух на доклада, който успява да изведе проблемите, наред обаче с описанието на комплексната политическа ситуация отбелязват се разликите между ИПА-1 и новото поколение на помощ ИПА-2. Това позволява да вземем твърди мерки за защита на нашите финансови е, инструменти. Можем да настояваме за по-строги условия в е, ИПА-2 за които да настояваме по време на дискусиите и е, диалога, това, което ние наричаме рамка за е, изпълнение, което тази рамка трябва да бъде изпълнена, за да се отпуснат е, средства. Обикновено такива критерии се задават, когато се насочва финансиране към дадена държава, т.е. да се посажат конкретни цели, конкретни индикатори, които да ни позволят да наблюдаваме, оценяваме резултатите. През този период, който тече 2014 2 и 16 можем да искаме конкретни е, резултати за изход от е, трудностите в които се сблъска Македония за отпускане на финансирането. Средствата вече бяха намалени с няколко милиона евро, защото това е начин да защитим средствата на нашите денакопаци. Ако Македония продължава в същия дух, ще продължим да намаляваме средствата. И обратно, ако Македония успее да изпълни целите, изискванията, Изпълнена набелязаните цели, предстои увеличаване на средства. Аз настоявам за холистичен, за цялостен подход. Защото комисарият Хан непрекъснато почетава, че трябва да се възобнови политическия диалог в страната, да се продължат е, е, реформите и така нататък. И това трябва да се разглежда в неговата цялост. Съгласен съм изцяло с докладчик и господин Весперк от Сметната палата, че трябва да се покаже политическа воля от е, страна на правителството, за да може европейските средства да се използват средството за постигане на целите. Ние можем да помагаме, но не можем да заместим усилията на правителството и на цялото общество. И може да се изходи от конструктивните препоръки, направени в двата доклада. Благодаря ви. Може би господин Весперк, след което господин Петърле и накрая докладчика. Господин Весперк, вие сте. Благодаря, господин председател, особено за това, че споделихте с нас своя работен опит. Трябва да кажа, че има и по-лоши неща, които могат да се случат от моя опит. И трябва да кажа, че трябва да добавим пиенето на бира в провинцията, към наръчника за провеждане на одити, защото е доста добра идея. И така ще подкрепя доклада. Благодаря, господин Петел. Благодаря, господин председател. Бихме могли да споделим много различен опит с тази държава кандидат много по-весели от автобуса, който никога не пристигна. Искам да споделя с вас три коментара. Много ме радва е, реалистичната, конструктивна и от моя гледна точка оптимистична дискусия, особено като се има предвид, че Европейската комисия търси холистичен подход. Това означава, че имаме политическа информираност от страна на комисията и на Европейския парламент за това, че техническия процес не е доста... прогрес не е достатъчен. Трябва да подобрим вътрешния политически имидж на страната, т.е. да се нормализира функционирането на политическите институции и да се подобри ситуацията в по-общ политически контекст. И тук много се радвам на това, което каза колегата Весберг за външните въздействия във връзка с успеха на предприсъединителните програми. От друга страна обаче, нека поставя нещата и малко по-различно. Има някои неща, за които трябва да се погрижи държавата кандидат от гледна точка на крайната цел – членство в Европейския съюз. Определени реформи трябва да бъдат извършени независимо от целта на държавата кандидат. Радвам се, че е наблегнато и на геостратегическата част от процеса на предприсъединяване. Понякога не винаги сме наясно какво се случва по отношение на мира и сътрудничеството в тази част на Европа. Много е важно да се избегне една асиметрична ситуация по отношение на държавата кандидат и начина по който тя е организирана. Тази дискусия разясни пред мен факта, че ще продължим да подхождаме конструктивно. Мога да ви гарантирам, че нашата парламентарна делегация, що се отнася до взаимодействията с партньорската делегация на ФАЙРОМ, ще продължи да набляга на това, колко е важно да има засилване и изграждане на административен капацитет. Разбира се, доверието е нещо, на което трябва да се спрат и двете страни. Искам да благодаря на всички, които участваха а, дискусията. Искам да направя няколко коментара по това, което чух от Дерек. Дерек, знаеш ли каква е разликата между чехите и британците? Ако а, пътувате чех и британец а, в автобуса, а, чеха ще се зарадва, че може да спре да пие една бира, британца ще се ядоса. Аз съм а, а, докладчик а, и по други доклади за страни кандидатки, където ситуацията също не е особено розова ще чуем много критични въпроси и, и за други страни кандидатки. Аз съм съгласна с това, което каза представителя на комисията. Ние можем да отпуснем средства, след като правителството започна да е изпълнява това, за което се е задължил. Трябва да гледаме комплексно на страната, но трябва да видим действителен напредък. напредък, какъвто не наблюдаваме през последните 3-4 години. Трябва да се дадем сметка и за процесите, през които преминава а, страната. Трябва да се дадем сметка за това къде ще, ще да бъде днес Македония, ако ние не се бяхме намесили като стабилизиращ а, фактор. Бях на Балканите, наблюдавах потоците от емигранти а, и мога да извиня до известна степен на Македония. Мисля, че това е нашата задача на Европейския съюз, на Европейския парламент, не само да упражняваме натиск върху Македония. Нашата задача е да изпълняваме ролята на добър и любящ баща. Не винаги сина успява да постига успеха, но ние трябва да го поощряваме. Знаем, че положението в Македония не е оптимално. Всички въпроси, за които о, говорихме, а, са отворени. Проблемите съществуват, а, но ние трябва да продължим да подкрепяме Македония. В противен случай страната ще изпадне в хаос. Благодаря ви. Благодаря за заключителните думи. По принцип завършваме с докладчика, но сега ще ви дам думата колега съвсем за кратко. Благодаря. Трябваше да гласувам, за това дойдох толкова късно. Извинете ме. Сега ще говоря на родния си език, на гръцки. Имата στην κατεύθυνση της ένταξης της χώρας αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απαραίτητος ο σεβασμός του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Sorry, sorry. I, I, thought, I thought... There's no Greek translation here. Okay. За съжаление, днес няма гръцки превод, аз превод от гръцки език. език. Добре, в такъв случай ще започна отново, казва ораторката. Ще се повторя, извинявайте. А, вярвах, че има и гръцки превод, явно няма. Добре, това, което аз мисля е, че стабилността е задължително условие за да може бивша република Македония да се присъедини към Европейския съюз. Затова това, което на нас ни трябва е бивша, република, бивша Гославска република Македония да спазва човешките права, върховенството на закона и добросъседските отношения. Затова искам да наблегна на факта, че комисията смята, че липсва политическа воля от страна на правителството там, за да се освоят по правилен начин европейските средства. И затова искам да подчертая, че тази липса на политическа воля всъщност прикрива липсата на прозрачност, която има в тази страна. Затова искам да помоля всички колеги да насърчат политическите власти в Македония да постъпят правилно, да продължат и да а, организират избори, които още не са се случили. Благодаря, казва председателя. Мисля, че някои от нещата, които вие казахте, бяха отразени в това, което чухме от други колеги, включително и комисията от гледна точка на политическата воля. Това беше заключителната бележка по тази тема. Нека стигнем до 12-та точка от нашия дневен ред. Проучване върху реформата в обществения сектор. Господин Хейс е докладчик, който се присъедини към нас. Имаме и един наистина лъскав документ пред себе си. Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя с докладчиците от центъра, както, както и тези, които ми помогнаха, от няколко центъра за европейските научни разработки и други колеги. Те участваха в нещата през последните няколко месеца. Искам да благодаря на секретарята за това, че ни улесни и за това, че ми помогна да работим по тази тема. Председателя, извинявайте, дали можете да напуснете тихичко? Можете да си кажете довиждане и отвън. Благодаря. Казва оратора, не сме тук, за да чуем мен, а авторите на доклада. Само няколко неща, които искам аз да кажа за протокола. Аз бях част от тези, които отговаряха за, е, обществ... за е, реформата в публичния сектор в Ирландия и това е тема, която е свързана с липса на средства в целия Европейски съюз. Въпросът е да правим нещата по-различни, да постигаме резултати и за всички наши граждани, но и да сме сигурни, че тези, които обслужват публичния сектор, предоставят най-добрата услуга. Така че има много полезни неща, които трябва да подчертаем и да приветстваме. Също така трябва да се отдалечим от идеята, за това, че реформите в публичния сектор са свързани само с суми и цифри. Нещата трябва да се правят по качествено различен начин и както вече беше подчертано в доклада, има ключови, ключови области на финансиране, които окоръжават държавите членки да се занимават с нещата в тази област – това, което виждаме, по какъв начин държавите членки реагират на това, как използват средствата, дали нещо може да се научи от опита на Европейския съюз във връзка с ефективните разходи. Ключово за нашата работа са добрите резултати. И така ние се позваваме на опита при използването на тези бюджети в целия Европейски съюз. Първото, което е важно, е тук от доклада да видим къде има финансиране, за да се окоръжи реформата в публичния сектор, дали това са досиетата за публичния сектор, включително различните програми, програмата за правосъдие, Хоризонт 2020, и много други. Така че това беше важното, което можем да видим от доклада. Проучването също така показва, че трябва да се фокусираме повече към административната реформа в публичния сектор, за да се съсредоточи финансирането и да се изпълнят специалните препоръки за съответната държава. Като част от процеса на семестъра е ясно, че много често имаме конкретни препоръки, но не даваме достатъчно стимул на държавите членки, които са в процес на промяна, да използват европейски средства. Всъщност, ние излизаме с конкретни препоръки, а после нищо не правим, за да могат държавите членки да се получат от най-добрите практики, които се използват на други места и нещата да се случат по най-оптималния начин. Освен това, нещата трябва да бъдат ясни. Ние трябва да сме ясни с това, че бюджета на Европейския съюз подкрепя преминаване към електронно правителство. Виждаме добри примери и трябва да се получим от тях и да видим как това може да бъде използвано. Казусите, които се разглежда, са четири държави членки – България, Естония, Гърция и Италия. Мисля, че имаше доста наблюдения, които сега ще чуем от авторите на проучването, които ще ни кажат какво е работило и какво не е работило, както и колко от тези реформи са започнали от политическата система, колко са започнали отдолу нагоре, кои са добрите примери и кои не са толкова добрите примери. А реалните заключения са, че тук трябва да имаме политически приоритет за реформа, като трябва да бъде споделен в целия политически спектър и съответно да има политическа отговорност. Също така трябва да уверим онези, които работят в публичния сектор, че тук не става въпрос просто за една мания за намаляване на разходи и за гледане за, за вглеждане в цифрите. Въпросът е да се получим от това, което се случва и това се вижда в FC. Нямаме общи показатели, и не можем да видим как се използват средствата за структурна реформа. Европейската комисия трябва да излезе с насоки за това как да се увеличи въздействието от подобно финансиране. Трябва да имаме и съответните реформи. Тоест, реформата трябва да има за цел улесняване, а не да предоставя нови услуги. Също така трябва да се използва трябва да се използват съответните експертни познания. Това е казус, който разглежда 4 от 208 държави членки. Да, така е, но като се има предвид, че една част от европейски бюджет се отделя за реформата в публичния сектор, трябва да видим какви са изводите и трябва да сме сигурни, че хвалим най-добрите резултати, а не да се е, сърдим тогава, когато нещата не са правилни и да излизаме с специфични за съответната страна препоръки. И така, нека видим какво ще кажат авторите на доклада. Благодаря, Райан, за твоя принос и за това, че сподели онова, което имаш да ни кажеш. Тук имаме тримата автори на този доклад, както и господин Пирински, който е тук и седи до тях. И така, а, обръщам се към вас. Не знам как точно ще изберете да говорите, така че ще оставя това на вас. Благодаря, казвам се Фейвин Зулих. Благодаря за това, Фабиан Зулик, извинявайте, благодаря за това, че а, ни поканихте да предоставим своето научно изследване във връзка с насърчаване на реформите. Ще оставя моите колеги да ви запознат с проучването. Аз ще кажа само няколко неща. Ние работихме като консорциум, който беше ръководен от ЕПЦ. Аз представлявам EPC. Е Участваха и института Жак Делор в Париж както и Центъра за европейски економически изследвания в Манхайм. Колегите ще представят проучването. Ще започна с тях. Заповядайте. Uh, Благодаря. Искаме да ви представим кратко резюме. Мотивът на проучването е ясно какво научихме през последните години – Неефективната обществена администрация не е явление само на страни кандидатки. Очевидно, това е всеобщ проблем в много стари държави членки. Също така от европейска гледна точка имаме нужда от добра публична администрация, не само с добро изразходване на средства – за да можем да изпълним всички цели на европейската политика, за, и да, и да, за да спечелим доверието на гражданите. И така. Това е мотивацията. Как процедирахме? Проучването продължи 3 месеца освен от количествени анализи, от 30-те интервюта, проведени с различни лица, отговарящи за програмите, за европейските бюджетни програми, също така и с специалисти от публичната администрация, национални експерти, е, работи се с четири страни България, Естония, Кипър, Гърция. Разговаряхме и с е, изследователи по въпросите на ефективността на публичната администрация. Аз е, няма да разкрия самоличността на експертите. Записани са експертите, но не какво точно казват – от разговорите излязаха много интересни заключения. Преди да навляза в съдържанието, нека да кажа как дефинираме реформата в публичната администрация. Съобразяваме се с дефиницията на ОНЕ, т.е. преднамерена промяна в организациите, за да могат тези организации да функционират по-добре. Много е важен въпроса за стимулиране на реформата, повишаване на ефективността на администрацията. Ние не говорим за реформа в политиката. Ние е, не водим е, идеологически дебат за това колко голямо трябва да е правителството. Въпросът, на който обсъждаме, на който обръщаме внимание е дали правителството изпълнява обязаностите си по ефективен начин. Ето това е за нас реформата в публичната администрация. Включихме съдебната система, не включваме специализирани политически области, като образование, и здравеопазване – но всъщност обръщаме внимание на административна реформа в областта на публичната администрация. Акцентът е ясен. Кои са бюджетните средства, кои са силните злоби на бюджетните инструменти – стимулирането на реформата на публичната администрация в Европа не означава да се дават пари. И имаме една кратка глава за въздействието на Европейския съюз върху реформата в публичната администрация. Това става по различни канали, които не са свързани с пари. Аналитичен преглед на страните кандидатки, поставянето на условия преди присъединяване – е, в европейския семестър се обръща внимание на броя на препоръките по страни са свързани с реформа в публичната администрация. Европейския съюз няма правомощие да регулира публичната администрация в държавите членки. Това е въпрос на национален суверенитет но голяма част от законодателството за вътрешния пазар има косвено отражение върху предоставянето на услуги. Например, директивата за обществени поръчки и други. Тоест има косвени начини за насърчаване на реформата в публичния сектор. Сега, какъв е подхода на Европейския съюз към реформата в публичната администрация през годините? Има парадигматична промяна. В миналото подходът беше има нужда от публична администрация в държавата членка, защото искаме да изразходваме европейските средства по коректен начин. Техническата помощ е много важно понятие в реформата, само че това, то е, това е доста ограничен подход. Публичните администрации трябва да могат да изразходват европейските средства по коректен по коректен начин. Разбира се, този подход е доста ограничен и сега парадигматичните промени са такива, че обхващат доброто функциониране на публичната администрация в интерес на економическото и социално развитие. Това намира отражение и в други инструменти, които ще представим. Тематична цел 11 за инвестиции в инфраструктура са пример за този по-цялостен подход. По-нататък. Друга констатация в реформата в публичната администрация – е, гледната точка е по-широка. Е, има един пазарен подход към администрацията. Е, има идеи за една доста по- тясна гледна точка и сега с натрупани опит установяваме недостатъка на този подход. Недостатъците са свързани с раздробяване и този управленски, менеджерски подход трябва да бъде неутрализиран а, с а, друг по-цялостен подход. има нужда от подход, основан на мрежата. Тук се включват въпроси, свързани с цифровизация, взаимна свързаност и сега давам думата на колежката. So I will present now the part... Благодаря. Сега ще представя частта Well, the, the part more specifically focuses on the budgetary instruments. Фокусирана върху бюджетните инструменти. Знаем, че съществуват различни бюджетни инструменти е, за реформа на публичната администрация. Основният източник на финансиране са структурните инвестиционни фондове в съответствие с цел 11, която гласи подобряване на административния капацитет на публичната администрация. Това е тематична цел – 11 само страните членки, които имат поне един регион, на който е допустим за кохезионния фонд, могат да се възползват от тези средства. Този тип интервенции съществуваха и през последния а, период, въпреки че не се наричаха тематична цел. 11. Средствата за тази цел се увеличиха. 4,7 милиарда са в момента средствата, предназначени за реформа в публичната администрация. 4,1 милиарда са специфично предназначени за реформа в публичната администрация. Изключили сме средствата за транснационални програми. Това сте тези 4,1 милиарда долара са предназначени за изграждане на капацитет на бенефициентите тази реформа трябва да се осъществи най-вече чрез фондовете за регионално развитие в рамките на тематична цел 2. 4,4 милиарда са средстват по тази цел, в това число и за техническа помощ. Между 4 и 6% от е, е, средствата могат да се използват за подобряване използването на европейските средства, както виждате на слайда. Съгласно нашата дефиниция за реформа, всичко може да бъде финансирано, примерно назначаване на нови служители, закупване на ново е, оборудване, но също така и за по-добро използване на европейското финансиране. Тези средства не са предназначени за цялостна съобхватна реформа, просто за подобряване на използването на европейските фондове. Тук виждате графика на предоставените средства за подобряване на капацитета на публичната администрация. Повечето средства идват по Европейския социален фонд. Една част от средствата могат да се използват за закупуване на оборудване. В Италия, Унгария, Румъния се използват и средства по тематична цел 11 в рамките на структурните фондове. Има и други централно управлявани средства за специфична реформа по тематична цел номер 11 за стратегии отгоре надолу за публичната администрация. по-малко средства, но, но не незначителни за реформа на публичната администрация с европейско измерение. Има една иновация в сравнение с предишния програмен а, период във връзка с използването на структурните фондове за тематична цел – 11. Тук има едно предварително условие, а именно страните членки, които желаят да използват част от тази, от тези средства, трябва да изготвят стратегия за реформа. Както каза господин Хайс, беше констатирана слабост в изпълнението на стратегия, така че комисията увеличи своя капацитет за влияние при изготвянето на стратегиите. защото има и общи индикатори за контрол а, на използването а, на средства. Това не са средства за а, оценка на въздействието на реформата. Други европейски програми Централно управление, инструмента за свързване на Европа, например, това е инструмент за изграждане на трансевропейски енергийни транспортни мрежи. Иначе средствата могат да бъдат използвани за изграждане на европейски дигитални услуги. Това може да стане по раз, различен начин. Предоставяне на средства на фирми, за да изпълнят а, някакви общи технически стандарти. А, развиване на електронното а, правителство. А, и то такова, че за да не се налага всяка страна членка да разработва отделни услуги на електронното правителство и целта е електронното правителство на различните държави да може да бъде оперативно съвместимо с разработка на общи технически стандарти, цифрови платформи, например под портала e-Justice и предоставяне грантове на страните членки, които желаят да адаптират своите електронни правителства към европейската платформа. В рамките на Хоризонт 2020 има средства за финансиране на проекти за иновация в публичния сектор, основани на информационно-комуникационни технологии, за финансиране на транснационални проекти, транснационални консорциуми, които комбинират научно-изследователски институции, частни фирми и публична администрация. 70 милиона са средства, т.е. заделени са средства и за това. средства се предоставят а, и за юридическо сътрудничество, за а, обучение във връзка с прилагането на европейското за кандидат. Няма да навлизам в подробности. Ако се интересувате, може да ме питате. Има и други области с по-малки суми. специфичното а, тук е, че това не са средства насочени към провеждане на реформа в публичната администрация отгоре надолу. Това, а, е, това са средства за целенасочени а, реформи, които създават специфична допълнителна стоеност. Що се отнася до съвместимостта нашето наблюдение, че а, те са а, а, съвместими средствата от различните а, инструменти. Това са от една страна средства за задълбочена, всеобхватна реформа и средства за целенасочена интервенция на равнище оперативна програма наблюдаваме някои а, припокривания. Например, програмата е, Euro Justice Тук обаче средствата са предназначени за свързване на, а, с портал, с европейския портал и e Justice. И по отношение на а, инструмента за свързване на Европа, покриванията са от подобно естество. Също така открихме риск за липсваща кохерентност. Много средства са отделени за електронно правителство от структурните фондове по тематична цел 2. Съществуват средства по инструмента за свързване на Европа, средства за финансиране на електронни проекти на национално равнище. Съществуват средства в рамките на Хоризонта 2020, средства насочени за IT. Забелязахме, че в нашите линии централно управляваните програми са а, а, кохерентни, но съществува риск от а, липсата на а, кохерентност а, в инструментите по тематична цел 2. Много държави членки използват тези средства за цифровизиране на а, а, услугите, а не за промяна на дизайна а, на самите а, услуги, така както изисква а, Европейската комисия това да стане в рамките на националните стратегии. А, А, а комисията изисква а, системите за електронно правителство да се отворят, да бъдат оперативно а, а, съвместими, да има връзка на всички нива. А това не е винаги така, когато се ползва средство от структурните фондове. Също така а, почетаваме и риска от припокриване на различните програми, отпускащи средства за по-добро управление на европейските средства. в рамките на Jaspers на Джесика и така нататък има такива предназначени средства, освен това в някои програми, като механизма за свързване на Европа, също има средства за техническа помощ. Така не са ясно разграничени, има риск от препокриване. Що се отнася до добавената стоеност. Нашето наблюдение е, че има висока добавена стоеност държавите, които имат най-големи проблеми с публичната администрация. Тоест регионите, които са допустими за финансиране с кохезионните фондове, което е и логично, защото това са държавите с по-големи проблеми в работата на публичната администрация. Там програмите имат добавена стойност. А вторият тип програми, те също имат високо добавена стойност, тъй като а, средствата са насочени. Въпреки това, констатираме, че на места добавената стойност може да бъде още по-висока, ако средствата се насочат към държавите, които е, изпитват по-големи затруднения, примерно при е, е, Eurojustice примерно обмяната на добри практики, Европейския съюз разглежда а, транснационалните а, проекти с общо 21 е, бенефициенти. Е, само две от тях е, са от държави с специфични препоръки по отношение на правосъдието. И накрая разгледахме и програмите финансирани от структурните фондове и установихме, че има два проблема. От една страна обхвата е твърде широк. От една страна програмата е предназначена да подкрепя всякакъв тип а, а, реформи за економическо адаптиране, за прилагане на специфичните препоръки, заобщо всякакъв тип реформи. Ние смятаме, че това е твърде общо предназначение. Освен това, м- не е ясно. Това може да бъде подкрепа както за конференция и така и за краткосрочна техническа помощ и за специфични мерки. Ние смятаме, че спектъра на услугите трябва да бъде стеснен и прецизиран. Също така да се посочи какъв тип действия могат да бъдат финансирани. Okay. So, uh, very... Още няколко слайда съвсем накратко нещо, което направихме, но не искам да навлизам в това, като сте имам предвид колко напред на времето. Разгледахме възможните мрежи за обмен на най-добри практики. Като цяло, нашето впечатление от гледна точка на съотношение разход-полза не е лошо. От гледна точка на мрежите се оказа, че онези, които са най-ефективни, са онези, които са специализирани, фокусирани са на определено секторно ниво и връзват, извинявайте, и се връзват публичните власти. При разглеждане на този казус може да видите всички подробности в самия доклад. Сега се стига до проблема, че всичките стимули за реформа са неефективни, ако има силно противопоставяне и ако имаме силно политизирана обществена администрация. Това, на което наблегнаха нашите партньори е, че това, което често е от изключително значение, е един модернизиран закон за обществените услуги, в който се казва, че се наема възоснова на достоинство и се заплаща спрямо свършената работа, иначе не може да има успешни мерки в крайна сметка. От гледна точка на дигитализацията и всичко подобно, Естония е победителя. Те са наистина абсолютен пример за дигитализация. Едно от обясненията е, че те започнаха от нулата. Започнаха с напълно нова, току-що назначена публична администрация използваха скандинавския модел. А всъщност истината е, че може би дори ще се справят по-добре от скандинавските държи по отношение на модернизация и дигитализация. Стигам до последния слайд. Дали сме 7 препоръки. Първо, ние смятаме, че е много добре и че е много полезно да имаме следния подход към, общ... към реформите в публичния сектор, те трябва да бъдат всеобхватни. Тоест, не трябва да сменяме само определени системи, трябва да гледаме общата картина, онова, което води до резултати в публичната система. След това, съответните препоръки за страните. В някои случаи нещата са така доста доста случайно се получават. В някои случаи се казва, че ако имаме добро представяне, имаме препръка за още по-добро представяне, а в друго случай, в който резултатите са лоши, ние дори не получаваме такава подобна препоръка, защото броя на препоръките, които се може да дадем, вече е изчерпан. Препоръка 3 е да се подобри оценката и мониторинга на цел 11, защото имаме предварителните условия. Това означава, че ще трябва да се изготви стратегия за реформа, но от това не може да се изведе заключението, че ще има добра последваща оценка и това, което ние искаме, вече беше казано, да има по-убедителни показатели за момента. Единственият показател е колко човека участват в програмата. Това определено не е добър начин да се измери реалния прогрес в публичната администрация. Препоръка 4. Колегата до мен много говори за това. Програмата на, за правосъдие на Европейския съюз все още не, е- не отговаря напълно. Най-вече се фокусират върху обучение и се оказва, че в този случай най-добре справящите се страни получават парите за обучение, те там, където реално има нужда, няма финансиране. В таблица 7 в приложението, мисля, че наистина трябва да ви изчетете. Там се говори за всички мерки и колко програми за дигитализация има. Тук трябва да имаме повече последователност и свързаност. Шеста препоръка техническа помощ и обмен на информация е свързана с а, така наречените проучвателни посещения. Има много добра идея. Тук и може да се използва този модел, който не струва и много скъпо. Все повече и повече да се използва този модел за обмен на добри практики и в публичната администрация. И накрая, за да се подобри ефективността на структурните реформи, трябва нещата да бъдат променени и ние смятаме, че е, тук трябва да има повече улесняване на услугите, не толкова предоставяне на услугите като цел на реформата. Това е от мен. Благодаря. Мога ли да се извиня, че им сме малко малобройни, няма достатъчно кворум, за да слушат вашата презентация. Темата е важна, не е тема, по която аз работя, но дори и аз разбирам, че Темата е важна и би трябвало да я обсъдим. Господин Пирински беше тук и искаше да зададе въпрос, но за съжаление му се наложи да излезе. Затова искам да кажа две неща. Първото е по-скоро въпрос от гледна точка на Комисията за регионално развитие, която е другата комисия, в която аз участвам, има няколко неща, свързани с структурната реформа и използване на европейските средства, които ни притесняват. Макроекономическите условия. Ние сме против това в регламента и смятаме, че е грешка да наказваме отделни региони за грешките на държави членки. За съжаление, първите две държави членки Испания и Португалия можем да видим какви са техните ангажименти по структурните фондове за миналата година. И след това разглеждаме използването на структурни фондове фондове за техническа помощ. Отново комисията предлага да се намали финансирането за техническа помощ за структурни фондове, за да може част от тези пари да се използват за структурни реформи в държавите членки. Нашата комисия за регионално развитие има определени притеснения във връзка с това. Не искаме това да се случва изобщо, но ако ще се случи, бихме искали да бъдем уверени, че средствата, които се използват за техническа помощ се използват ефективно и всъщност те помагат на държавите членки да се справят с реформите. Въпросът е, според вас нещата ефективни ли са до момента и дали отделянето на повече средства за техническа помощ ще има своето въздействие? Какво смятате? Сега по въпроса за макроекономическите условия съгласен съм. В административната реформа водещото е основна цел, която е свързана с развитието на страната. И именно с това условие трябва да бъдат обвързани е, критериите, само че ако се, да речем, въведе нова цифрова стратегия и междувременно трябва да се преустанови, защото макроекономическите условия са се влушили, резултатът няма да е добър. Споделям вашата критика но това не е условие, но това не е ситуация, в която реформите трябва да зависят от макроекономическите условия. Що се отнася до техническата помощ, нямаме критика към техническата помощ, има критика към някои мерки. To promote, for instance, one example was in some Eastern European countries it seems... В някои страни от Източна Европа има проблеми с служителите в публичната администрация и понякога техническата помощ се използва за изплащане на заплати и за наемане на временни служители – има а, проблеми. Но като цяло не установихме а, сериозни слабости при използването на техническата помощ. Благодаря. И докладчикът Брайан има думата за заключителни думи. Само едно пояснение за цифрата 4,6 милиарда вместо 4,7. Това общата сума ли е? Когато се обединят всички фондове, които могат да се използват за реформа в публичния сектор. Дадахте доста примери. Хоризонт 2020, електронното управление – 4,6 общата сума ли? Не го видях в доклад. Нямаме обща сума, защото някои от проблемите, които анализирахме, като в инструмента свързване на Европа, въздействието не е толкова от гледна точка на финансирането, а като допълнителна стойност. Свързана Европа, например, ще осигури общи технически специфики, които ще се адаптират на европейско ниво в обществените администрации. Също така, като се разработва общата техническа спецификация, комисията може да приеме общо законодателство, което ще въжи в всички страни. 4,7 милиарда е по цел 11. Учените е, вършат много важна работа, но политиците си имат също своите приоритети. Дайте ми а, е, представа за това колко изразходваме за реформа в публичния сектор. Около 9 милиарда. Хуб... Тези цифри са много важни, тъй като става дума за сериозни средства. И ние трябва да ги изразходваме по най-добрия възможен начин един въпрос. Сега по новата архитектура за финансовото управление, санкциите срещу страни, както каза Дерек. Нека да ги е да се абстрахираме от тези въпроси. В заключенията не казахте, че бюджета може да се използва по по-рационален начин, за да се приложат мерките в семестъра. Кога... На мен ми се струва, че когато една страна страда от финансови проблеми, често искаме от тях да рационализират процесите. И може би в този момент трябва да има стимули за по-добро използване на бюджета за реформа. Нямат пари, трябва да изразходват обаче пари и заедно с това от тях реформи. Обсъдихте ли тази потенциална идея към препоръките? Обсъдихте ли тази идея да се използва бюджета по по-рационален начин, за да има повече стимул за реформи, особено в страните, които са преживели криза. Да, нашата, нашите препоръки са в тази насока, например, в, има, има конкретни препоръки към страни в съдебната система – но няма специфични инструменти или съществуващите инструменти не са адаптирани към конкретните препоръки за конкретната страна. И общо послание е, че трябва да има взаимна съвместимост. Е, проблем са различните времеви цикли. В Европейския съюз при Европейския семестър е годишен, годишна програма, фондовете са многогодишни. Така че ако се използва, ако искаме да използваме а, е, фондовете а, е, с оглед на реформите, трябва да има някаква гъвкавост. И тук искам да благодаря на авторите за чудесния доклад. Той съдържа много храна за размисъл. Оказва се, че има една сума от 9 милиарда, значителна сума. И трябва да обърнем внимание на въпросите за доброто управление на средствата в публичния сектор. Това не е идеологически дебат. Ако може да се използва европейския бюджет за насърчаване на реформата, ще сме направили нещо, което държавите членки подкрепят. Правилно казахте, че няма правна дефиниция. Това е правомощие на държавите членки. Но бюджета се използва за целите на реформата и мисля, че е, трябва да предприеме един по-координиран подход е, за осигуряване на резултатите, за които говорихме и да намалим несъответствието между целите и приложението. Благодаря е, за извършната работа и благодаря за изложението. Благодаря, Брайан, благодаря на авторите. Преди да приключим, когато зададахте въпроса за процента от европейските фондове, се изразходват за реформа, от комисията се развълнуваха. И затова ще им дам думата да се изкажат. Благодаря. Позволете ми да кажа няколко общи думи по въпроса. Първо, благодаря много за инициативата, господин Хейс. Доклада и заключенията са изцяло в интерес на комисията. Първото ви изречение – беше това трябва да бъде политически приоритет. Не, аз мятам, че ако погледнете препоръките и а, проблемите, е, че това не е приоритически приоритет. Това е хоризонтален въпрос, когато става въпрос за координация. Примерно, примерно Генерална дирекция заетост. Ние се опитваме да координираме структурните, структурните фондове в този аспект, за който става дума в проучването. Но ние нямаме политика, свързана с качеството на публичната администрация, защото тя не е част от общо европейско законодателство. Ние сме, разбира се, чувствителни към спазването на принципите на субсидиарност. Много е трудно да навлезем в дадена сфера, да правим препоръки към държава в област, за която нямаме противоправомощия с метода на моркова и тоягата. Много морков и по-малко тояга. Мога да говоря много, но нека да се съсредоточим върху важните неща. Няма да се впускам в разсъждение по всяка препоръка. Ние обаче сме напълно наясно по отношение на координацията, работим по въпроса и можем да кажем, че нещата много се подобряват. Вие говорихте за насоките, ние сме приготвили един инструментариум за осигуряване, гарантиране на качество в публичната администрация. Наше инструментариум в кратката си версия възлиза на 100 страници, другата си версия на 500. Там се съдържат а, е, е, примери за а, е, добри практики от общо проучените 160 такива също така. А, ние сме цяло наясно, че контекстът е много важен, когато а, се говори за реформа в публичната администрация, така че не може да се изнасят добри практики от една държава в друга. А, когато говорим за добри практики, имаме правит вдъхновяващи практики. Относно моркова тоягата и препоръките за отделните държави, ще повторя, че комисията би била много щастлива, ако е, упражнява повече е, мониторинг, прави повече оценка, но ние сме, не ние знаем, че това е много чувствителен въпрос за комисията ще бъде страхотно, ако парламента подчертае, че това трябва да бъде е, политика. Също нямаме също така специален съвет, на който да се обсъжда този въпрос. Имаше една доста предпазлива дискусия тази, тази пролет в съвета по общи въпроси, но няма специален съвет, на който да се обсъждат те. Мисля, че комисията ще бъде в състояние да работи по-ефективно, ако тази тема е политически приоритет. Аз не съм координатор по този въпрос. Ние управляваме ни фондове, за които нямаме политика. 15 различни служби в подход отдолу нагоре се опитваме да работим, но това не е приоритетски политет. Приоритет е не е политически въпрос. По отношение на това за специфичната връзка между приоритетите и препоръките за отделните страни, както каза Фабиан, има има проблем а, а, по отношение на времето. Програмирането се извършва на 7 години, а препоръките за отделните държави се извършват, а, се правят ежегодно. Ние сме фокусирали програмите върху препоръките председателката – а, трябва да ви прекъсна, защото имаме още едно изследване. Само няколко думи за средствата. Не, не са 9 е, милиарда, 6 са, но ще ви, ще ви предоставя а, а, е, цифрите. Най-голямата част са структурните фонда. Много ви благодаря. Изключително интересен а, е, доклад. Страхотна работа само за 3 месеца. Ние също благодарим на екипа точка 13 я минахме тази сутрин и по-точно не след обяд. Минаваме на точка 14, която вече веднъж е, отложихме заради атентатите е, в Брюкса, е, Поручването по темата обществени поръчки, проучване на административния капацитет в областта на европейските структури. На кого да дам първо думата? Кой иска да представи изследването? Заповядайте. Много важно изследване за нас, защото виждаме ефекта. Oh, Благодаря, госпожо председател. Ние сме изпратили една презентация. The... Няма да мина през всички слайдове, ще се фокусирам върху основното. Ще започна като кажа, че ние от Генерална дирекция Реджио бяхме във вашата комисия преди една година, през месец октомври 2015 година, с председател на съдя Фил Оуен, който говори за доклада на ЕКО във връзка с обществените поръчки. Темата за обществени поръчки не е нищо ново за този комисия. Вече няколко пъти тя е била обсъждана. Нещо, по което говорихме миналата година, когато бяхме тук и нещо, към което често се връщаме, е следното. За да можем да разгледаме въпроса за обществените поръчки имаме няколко нива. Първото ниво е превенция, след това е идентифициране, засичане на нередността при обществената поръчка и четвърта част са корекции, т.е. възстановяване на неправилно платените средства. Това върху което искам да наблегна днес, когато говоря за нашето проучване, е първата област – превенцията encouragement from the, the recommendation from the European Court of Auditors and all. От гледна точка на препоръките на Сметната палата всяка година ние от Европейската комисия, най-вече Генерална дирекция Райджио, засилваме мерките за превенция. Това проучване, това изследване много добре съвпада с тази идея. Идеята беше да видим как стоят нещата по отношение на административния капацитет, така че това съответства и на нещата, които обсъждахме по предишната тема. Разгледахме практиките, които съществуват в Европейския съюз в различните страни от гледна точка на обществените поръчки. Може би въпросът, който се задавате, обществени поръчки има от години. Защо сега? Изследването излезе през феврари тази година. Това, което искахме да видим е какво се случва точно сега. Не искахме да разгледаме толкова законодателството, а повече системите и процесите, начинът по който нещата са организирани в последна, във всяка една държава членка. Искаме да видим какво точно се прилага, какви са организациите, какви са инструментите, които са на разположение във всяка една държава членка и как това се прилага в областта на обществените поръчки. Работихме в сътрудничество с колегите от Генерална дирекция ГРОУ. Направихме дълбок анализ на това какво се случва в 28 държави членки. Знаете, че понякога трябва да се гледат неща на ниво регион, а не на ниво държава членка. И така, защо темата е важна? Защо е важно да имаме анализ на силните и слабите страни по държави? Защото тогава можем, заедно с генерална дирекция Гроу, да видим какво трябва да бъде направено, каква подкрепа можем да дадем и какви препоръки да дадем на всяка една отделна страна, за да подобрим от структурна гледна точка начина по който се случват обществените поръчки в тази страна. Това, което направихме на практика, както обсъдихме преди една година, имаме 8 страни, при които имаме особени слабости по отношение на обществените поръчки. Те не отговарят на първоначалните предварителни условия за обществени поръчки и заедно с тях създадохме план за действие с цел да се справим с тези слабости. След като разбрахме какво точно представляват слабостите, можем да направим конкретен план за действие, който да се справи с тях. Друг важен компонент – на това проучване е, че има две проучвания на две страни, Португалия и Чехия, които през последните години въведоха важни реформи в областта на обществените поръчки. Искахме да видим как точно се е провела реформата и до каква степен тя е била успешна. Искам да кажа няколко неща за опита на Португалия, защото резултата на проучването и между другото широко се счита, че Португалия е пример за успех в тази област. Те направиха своята реформа през 2008-2009 година. И като проучихме как точно са се справили и какво са направили, можем да дадем препоръки за това какво е необходимо тогава, когато трябва да имаме силна, сериозна реформа в областта на обществените поръчки. Първо, процесът трябва да е приобщаващ. И това е нещо, което повтаряме непрекъснато на всички страни, които трябва да претърпят сериозни реформи. Това означава, че преди да проектирате реформата, трябва да се консултирате с заинтересованите страни, с тези, които на практика прилагат процедурите за обществени поръчки, къде са трудностите, къде има празнини, къде нещата не вървят. Едва след една такава дискусия, която приобщава всички заинтересовани страни, можете да излезете с цялостна реформа, която е специално насочена към нуждите в конкретната ситуация. И вторите изводи за Португалия са следните. Трябва да се отдели определено време от момента, в който се проектира реформата до момента, в който тя се изпълни защото трябва да се съберат всички процеси и инструменти, които са необходими. Трябва да има обучение, да има адаптация, трябва да се разработят документи с насоки, документи с тълкования. Така че на вас ви трябва време, за да сте сигурни, че имате всички необходими документи, а, инструменти. Третото нещо е интуитивен извод, но той се доказа от нашето проучване. Въпросът не е да се създаде перфектното законодателство, а да се проведе процеса по приобщаващ начин, да се отдели необходимото му време, за да е сигурно, че онези, които трябва да го прилагат, добре го разбират и имат необходимите инструменти и указания да се справят добре. И третото, което е много важно, и което беше наблюдено от консултантите по време на процеса е така наречените добри практики, които бяха открити. Ако може да покажете съответния слайд. Част от тези добри практики, въпреки че бяха идентифицирани в някои държави членки, са толкова важни, че ние смятаме, че могат да бъдат предложени на всички страни, при които има трудности с процедурата за обществени препоръчки, Ние вярваме, че те биха могли да доведат до добри резултати в други страни. Няма да навлизам тук в подробности, но, например, това, че е важно да имаме документална подкрепа под формата на указания и така нататък за съответния орган, който изключва договорите. Също така е важно да имаме стандартизирани документи. Да речем, в някои страни ние открихме, че че онези органи, които рядко работят с обществени поръчки, имат стандартизирани документи, които могат да използват и да не правят грешки, защото някой вече е съставил съответните необходими документи. Също така добра практика е да имаме професионални служители, т.е. служители с професионални умения в областта на обществените поръчки. Не да има обучение от време на време, а да има хора, които са реално професионалисти в тази област и да знаят кое как да използват за необходимата цел. Има още много добри практики, които няма да изборя, но за нас е важно, както и за последващите мерки, е важно да имаме списък с набелязаните добри практики. Говоря за последващи мерки, защото мисля, че това също е важно за вашата комисия, за нас е, от Генерална дирекция Регио също е важно. Въпросът е какво ще правим с резултатите от това проучване. Казах, че използваме това, което разбрахме за всяка отделна страна, за да създадем специални планове, по отношение на предварителните условия. Ние и Генерална дирекция ГРО. От гледна точка на добрите практики искаме не просто да дадем тези добри практики като списък на държавите членки. Това, което правим сега и което се опитваме да направим е да разработим така наречените пътни карти. За това по какъв начин да се използват тези добри практики в най-слабите страни не трябва просто да им дадем едно изречение, това трябва да направите, а искаме да работим с тях, да речем в областта на подходящо обучение, бихме искали да седнем също тях и да им кажем, вижте, това е начинът по който конкретно могат да се случат нещата във вашата страна. И ако продължа по обучението, мога да кажа, че имаме много добро сътрудничество с ОИСР. Това го правим за две страни, за България и за Словакия. Работим с тези страни и с ОИСР и заедно сме разработили с българските и словашките власти съответни програми за обучение, които отговарят на нуждите на лицата, които се занимават с това в държавите членки защото не може ние просто от комисията да кажем какво трябва да представлява обучението, то трябва да отговаря на реалните местни нужди. И така, като цяло, последващи действия, споменах плана за действие, споменах и усилията да се набележат добрите практики в различните страни. Също така продължаваме нещо, което беше започнато миналата година – Разработили сме указания за практиците, виждаме къде има добри практики, актуализираме този документ, така че той да отговаря на новата директива и да може да бъде издаден на време. Освен това, улесняваме обмен между партньори. Това вече беше споменато, споменато така наречения TAEX обмен, партньорски обмен – Това се радва на голям успех и успешно се прилага в страните, така че в самите страни ние им даваме възможности, инструменти и съответно експертите от различни страни могат да се съберат заедно и могат да решат определен проблем, който се появява в областта на обществените поръчки. И последното нещо, което искам да спомена, е, че проучването показва колко е важно да се увеличи прозрачността в обществените поръчки. Темата не е нова за вас. За нас това означава най-вече две неща. От една страна електронни обществени поръчки, защото тогава, когато имаме електронни обществени поръчки, както е в Португалия, на практика информацията е публикувана и е на разположение на всички. Възнамеряваме да продължим да работим с Генерална дирекция ГРОВ, за да сме сигурни, че електронните обществени поръчки се изпълняват добре и на време, защото това наистина подобрява прозрачността. За нас, освен това, прозрачност означава информация за това какви са най-честите случаи с нередности по отношение на обществените поръчки, които ние откриваме по време на своите одити можем да дадем на разположение тази база данни, за да може с помощта на тези грешки, които се виждат, ние да разработим по-добри дейности, да се справим с тях и да окоръжим държавите членки да публикуват по същия начин резултатите от своите одити. Какви са най- често срещаните проблеми, каква е причината за грешки и да видим как може да се справим с тях. И тук бих искала да спра за момента. Наистина ние сме доста доволни от това проучване, от неговите конкретни резултати и правим всичко, което можем, за да изпълним препоръките, така че да може структурно да се подобрят практиките на обществени поръчки в най-слабите държави членки. Благодаря, господин председател. Ние ви благодарим. бихте ли могли да ни кажете каква е оговорката със съвета по този въпрос? Има ли някаква процедура, по която да съобщите това на страните членки? Или говорили сте по този въпрос с съответните работни групи на съвета? Индивидуално ли разговаряте с страните членки? Колегата Новаков поиска думата. Благодаря, госпожо председател. Заради интереса към темата и нейното значение, за първи път ще говоря на български. Ам... Прочетох няколко пъти доклада. И колкото повече го чета, толкова повече у мен се заражда чувство на, на раздвояване. От една страна да вярвам на това, което е написано в доклада, или да вярвам в реалността. Нека ви преведа няколко примери. Според доклада, а, много малко чужди фирми печелят, що се отнася поне до България, обществени поръчки. Аз обаче искам да питам колко, чужди, колко български фирми спечелиха обществени поръчки в чужбина, колко пъти се даде шанс на български фирми навън. Второ, колко от чуждите фирми, които кандидатстват по обществени поръчки в България, всъщност са създали свой собствен клон и кандидатстват чрез него? В доклада се твърди, че 0% от, 0% от европейските проекти са подадени по електронен път. Само, че се оказва в средата на 2016 година в България са подадени 6500 проекта по електронен път на стоеност 4 милиарда евро. Струва ми се, че а, голяма част от а, данните в този доклад са направени през 2013-2014 година и към момента изглеждат а, безнадежно устарели и въобще а, със сигурност неактуални. Прави се внушение, че в България трудно се прави бизнес, трудно се кандидатства по обществени поръчки, трудно се печелят европейски проекти. И забележете, компанията, която изготвя този доклад, има централа в България и очевидно работи по европейски проекти, щом изготвя този доклад, платен от Европейската комисия. Само преди няколко месеца бяха отменени обществени поръчки в България за няколко милиарда, само заради съмнение в медиите за непрозрачност. Нито дума няма за това нещо в доклада. У мен остава впечатлението, че а, повечето а, изследвания са направени едностранно, че от тях са изведени предимно негативните констатации и не сме стигнали до края, защото всяка монета има две страни, а тук виждаме само едната – тогава, когато се говори, че а, чужди компании нямат достъп до български проекти, до български обществени поръчки, забравяме да кажем, че всъщност заради тези европейски проекти в България има немски влакове, има френски пожарни. Това не го казваме. А на всичкото отгоре, по различни проекти си купувани и полски автобуси, ако трябва да сме честни до края. Нищо от това не се споменава. Не знам дали е съвпадение, но у мен остава впечатлението, че а, този доклад идва във време, в когато а, разговорите за бъдещето на кохезионната политика са на лице. Надявам се да е просто съвпадение. А, надявам се да е просто съвпадение, че всеки път удобните държави, които трябва да отговарят на такива обвинения, са две, три или четири. Ако вземем а, да разсъждаваме до край, съвсем произволен принцип, ще питам колко австрийски фирми печелят обществени поръчки в Австрия. ще ми се да вярвам, че парите, които сме похарчили на европейския денекоплата за изготвянето на този доклад не са отишли на празно. Но ако сме имали данни за наредности през 2013 и 2014, защо не сме ги подали към Европейската сметна палата или ОЛАФ, за да се реагира на време? Защо се налага да гледаме този доклад в края на 2016 година? Какво можем да направим от сега? За мен е най-лесното е да кажа, че по това време е имало друго правителство в България и аз съм готов с моите аргументи. Само, че преди да бъда евродепутат, преди да бъда българин, от всичко най-обичам да съм обективен. И ми е много трудно да разбера защо в момента трябва да а, обсъждаме представете си данни, изготвени на базата на интервюта и на а, а, публикации в медиите за това какво се е случва през 2013 и 2014 година. Ще ми се да чуя отговори на тия въпроси. В противен случай ще остане впечатлението и у мен и у хората, че а, този доклад просто идва в удобно, а, в удобно време, така че отново да повдигнем темата за това как се харчат европейски пари и трябва ли да харчим пари за кохезия в най-бедните региони на Европейския съюз. Накрая, но не на последно място. В тази зала, освен мен и председателя на комисията, няма нито един евродепутат. Мисля, че това е доста сериозна оценка за това колко на място, колко релевантен и колко адекватен е този доклад. Има безброй други факти, които мога да преведа към него. Безброй. Те са за усещане за несправедливост в една или друга държава. Но честно да ви кажа, с просто търсене в Google на различните езици, когато напишеш несправедливост или корупция или каквото и да било, излизат милиони резултати. Ако трябва да се позоваваме на това, защо са ни въобще институции? Ще трябва да пишем доклади на базата на Google и на търсене а, а, по медиите. Ако ще сформираме нашето мнение на базата на заглавия, защо трябва да харчим пари на хората въобще? А, в този ред на мисли искам да ви кажа, че почти 80% от доклада изглежда безнадежно безполезен. Първо, в България в момента действа, що се отнася до обществените поръчки, изцяло нов закон. Изцяло нов закон. Числата и данните, които са а, представени, са толкова неактуални, че към момента на практика няма какво да кажем. Един от примерите вече ви го дадох. Говори се, че не можеш да подадеш а, а, проект или да кандидатстваш за обществена поръчка, въобще, защото липсва такава система. И може би през 2013 е било истина. Не казвам, че не е. Ама към 2016 подаваш такова нещо с електронен подпис без никакъв проблем. Ще ми се, ще ми се да чуя повече отговори на тези въпроси. В противен случай а, у мен ще остане убеждението, че за съжаление а, този доклад, освен че не е навременен, не е адекватен, идва в момент, в който е подозрително удобен затова а, да подкрепим тезата на хората, които мислят, че а, не бива да се харчат пари за кохезия и трябва да отидат за нещо друго. Само, че това е една от основите, които имаме на Европейския съюз. Това си мисля аз. Благодаря ви много. Ja, bitteschön, Fräulein. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ще започна с вашия въпрос за това какво, за какво можем да използваме доклад от гледна точка на предаване на неговите резултати и тяхното оповестяване. Мога да потвърдя, че това, което направихме, е направихме комисия с представители на държавите членки, които обикновено работят по структурните фондове. Това е обичайният формат, в който обсъждаме всичко свързано с изпълнението на структурните фондове. да, представихме това проучване и проведохме дискусия за него по-рано тази година. Освен това, представихме е, този документ в съвета и в структурните работни групи. Освен това обаче, ние използваме това проучване в подробния двустранен контакт с самите страни и най-вече с онези 8, които не отговаря, при които няма покриване на екзанте, т.е. предварителните условия. Разглеждаме резултатите от това проучване, за да видим какви конкретни мерки можем да създадем за всяка една държава. Сега, Преминавам конкретно към България. Вярно е, че проучването беше приключено в февруари или март тази година и данните, които се използват днес биха били по дефиниция считани за устарели. Но Важността на това проучване не е толкова по отношение на нередностите в обществените поръчки. Целта и това, което е важно за това проучване е да се разбере по какъв начин функционира обществените поръчки и процеса за тях в България. Как са организирани нещата, каква е ролята на Агенцията за обществени поръчки, на съответните органи, които изключват договорите, каква е системата, с която можем да се справим в случай на жалби, това е което разгледахме ние, как са организирани нещата. Вие сте напълно прав. Да, има огромна промяна в България в момента. Беше прият нов законодателен акт. Обществените поръчки обаче не са само свързани с приемане на законодателство, а с създаване на съответните институции и съответно създаване на подходящи инструменти и обучение на онези лица, които се занимават с обществените поръчки. Има данни, които се появиха в резултат на проучването и които за нас са важни. Използваме ги при работа със своите партньори от България, но и от други страни, за да видим какво трябва да бъде направено, за да се подобри функционирането на процедурите за обществени поръчки. Вие казахте, че има ниско участие на чужди фирми в обществени поръчки в България. Нямам данни пред себе си, но това е нещо, което забелязахме и в България, и в други страни. Причината за това, както вие казахте, може би е създаване на български филиал на съответната фирма. Но ако дадена фирма отговаря най-много на условията и предоставя най-добрата услуга, тя трябва да може да спечели поръчката без да има български филиал. Методологията, която се използва, беше същата и за други страни, така че това, което ние получихме, е една моментна снимка на ситуацията. Прав сте, от преди две години. Използвали сме данни от 2014 и преди това. Ситуацията може да се е променила. Въпросът е какво можем да направим, за да подобрим функционирането на процедурите за обществени поръчки в България и в другите страни. Върху това се фокусираме и работим много добре със своите партньори, но правим всичко, което можем ние от страна на комисията, за да сме сигурни, че във времето от сега до момента, в който ще трябва да оценим дали има спазване на предварителните условия, е напълно добре оползотворено, за да може всякакви препятствия пред добри инвестиции в България и други страни са премахнати. Това е целта. Не искаме да крием нищо. Не искаме да изкарваме нещата по-черни, отколкото са. Искаме това време да се използва за подобряване на системата, за да може България и другите страни да използват по най-добрия начин средствата, които са на тяхно разположение. Благодаря ви. You... Благодаря. Ние наистина сме много заинтересовани от това да се подобри системата. Не искаме системата да работи без проблеми, специфични за отделните страни членки. В някои проблемите са повече, други са по-малки. Е, надявам се това проучване да е полезно за онези, които имат проблеми, за да подобрят положението и да накарат онези, които имат по-малко проблеми, да не си създават повече. А, високо ценим вашето проучване. А, извинявам се за това, че нямаме повече време за по-задълбочен поглед, но тъй като Темата е важна. Мисля, че ще се връщаме нали, към това важно проучване и неговите е, изводи. Благодаря ви, е, е, председателката, благодаря на преводачите за отпуснато допълнителното време. Е, продължаваме утре в 9 часа. Закривам заседанието.